Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen. Дами и господа, драги колеги, сърдечно добре дошли на утрешното, на утреното ни заседание. От името на председателството на е, ротационното председателство. Имаме е, е, представител, е, господин Иман Гилмар, заместник министър-председател и министър на външните работи и търговията на Ирландия. Е, това е за да обсъдим е, е, проблема с Сирия. Добре е, че Пьер Гилмар може да остане половин час по-дълго, за да отделим достатъчно внимание на темата Сирия. Ще чуем дебрифинг за Пакистан днес. но моят доклад, е, предвиден за днес, ще бъде отложен, няма да го обсъждаме. Е, възнамерявам е, да пренапиша целият проект, да го преработя. Решението, което съвета за понеделник през нощта, според мен има своите последствия, ще се отрази на нашата работа. Ето защо е, тук не става дума дали е възможно или не, е, е възможно и не износа на оръжие, е, аз съм против е, износа на оръжие по принцип, защото човек никога не знае е, кой е крайният потребител, къде отиват тези оръжия в крайна сметка и може да се окаже, че в даден момент те ще бъдат насочени срещу нас. Ние знаем как американците въоръжиха и талибаните срещу руснаците, в крайна сметка как се обърнаха нещата срещу тях. Те е, въоръжиха и Садам Хюсейн, Хюсейн след това е, той е, се обълчи срещу тях също Ковейт, е, така че не знаем къде отиват тези оръжия в е, в Сирия и едно ембарго не е сигурно, че е, ще се отрази благоприятно и положително върху населението като цяло или няма да попадне в ръцете на фундаменталисти макар и по-либерални мусулмани и така нататък. Това е едната страна на нещата. Другата е, че това решение има принципно значение. Решението означава, че е, това, е, че Европейския съюз е, няма, не е компетентен да решава проблема, въпроса с износа на оръжие и че този проблем ще се ренационализира. Аз самият не съм сигурен дали е, е, е, всъщност крайна сметка е, Великобритания или, или е, Сирия имат е, е, преимущество, предимство. Е, е, да се е, вземе решение след е, конференцията в Женева, по съдържание нещата не са различни. Просто въпросът опира до това дали Европа, Европейски съюз има глас по този въпрос или той отново се ренационализира, попада в ръцете на отделните държави членки. Това е, е значи, е, това, което искат британците е ренационализация, репатрииране на въпроса. Е, е, по този начин, те по един отличен начин използват, е, е, всъщност сирийците по отличен начин, чрез използване на вето, постигат целите си. Не знам, съмнявам се дали си даваме сметка за всичко. Уилям Хейк, е, в началото на заседанието каза, че тук не става дума за европейска политика, а за британските интереси по отношение на Сирия е, и е, трябва да се дефинира понятието чисто национално. и то по принципен начин можем наистина да го поздравим за много умния, много ловкия начин, по който той извъртя нещата и дефинира понятието ренационализация по този начин, аз мисля, че това е един доста малко циничен подход, но но е, след е, тези уводни думи, господин министър, имате вие е, думата. Заповядайте. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Благодаря ви още веднъж за възможността да бъда тук на заседанието на вашата комисия, за да ви дам информация за резултатите от съвета на външните министри от 27 май. Заседанието, както знаете и както казахте, беше доминирано от въпроса за Сирия и от решението за бъдещето на санкциите на Европейския съюз, включително ембаргото върху въоръжаването, на което ще се върна след малко. Държавите членки на Европейския съюз са обединени в убеждението, че трябва да се, направи, да се направят всички възможни усилия за прекратяването на конфликта. Европейския съюз ще подкрепи Съединените щати и Русия да се седне на масата на преговорите според решението от Женева от юни 2012 година. Всички, включително ООН, Лигата на арабските държави, специалните държа... специалния представител и пратеник в Сирия призовават за да се работи за политическо реждане на въпроса. Тежките хуманитарни последици за Сирия и за съседните страни са също отразени в заключението. Над 800 хиляди души са загинали. Катастрофата се разширява. Значителна помощ се предоставя от е, Европейския съюз е, и държавите членки 700 милиона евро са дадени вече. Е, министрите се съгласиха, че рестриктивните мерки трябва да бъдат удължени в продължение на още 12 месеца и трябва да се поеме ангажимент от държавите членки да приемат редица гаранции в националните си политики във връзка с предоставянето на оръжия. Няма да беше, беше договорено да се преразгледа позицията след две седмици, след два месеца, извинете, на базата на доклада на върховния представител – и да се направят усилия да се организира страните в конфликта, да седнат на масата на преговорите съгласно решението от Женева. Сега се очаква следващата стъпка да бъде през юни, за да се отчетат усилията, направи, ръководени от Съединените щати за намиране на решение с две държави с прилагането на заключенията на съвета от май и декември миналата година. Е, осем държави, осем външни министри на държави членки на Европейския съюз са посетили мястото на конфликт защита. Общата политика в сферата на сигурността и отбраната беше също така обект на темите в доклада на върховния представител по време на дебата в Европейския съвет през април и акцента се поставяше върху управлението на граждански конфликти. Също така се говореше за организиране на процедурите за управление на кризи, граждански мисии, значението на стратегиите и връзките между общата политика в отбраната. Също така се предвиждат подобрения за използването, за прилагането на общата политика в сферата на отбраната. Говореше се за, също така за а, успешните резултати от а, конференцията на донорите на Мали през а, миналия месец. Общите суми надвишиха от очакванията. Повече от 3,25 милиона евро бяха предвидени и сега акцента трябва да бъде да се изпълнят поетите ангажименти. Европейския съюз, Франция и Мали се съгласиха да направят конкретни приложения. Съвета прие заключения във връзка с преходната пътна карта и във връзка с изпращане на наблюдатели за изборите. Също така се говори и за а, разговорите и преговорите между Европейския съюз и Прищина включително действия през следващите седмици по закона за амнистиите и а, разпускането на паралелните полицейски и правоприлагащи структури. След това се говореше за конференцията през Лондон, стратегическите планове за изграждане на Сомалия и, господин председател, аз ще спра тук и с удоволствие ще отговоря на въпроси, зададени от почитаемите евродепутати. Eh, Благодаря, господин председателю. Благодаря много, господин министре, че дойдохте тук да ни кажете за заключенията на съвета на, повъншни работи тази седмица. За Сирия искам да кажа, че заключенията на съвета да вземат предвид политиките на държавите членки по износ на оръжия, несъмнено няма да влязат в историята като най-славните заключения на съвета по вашни работи в историята на Европейския съюз. Говорите за възможна ренационализация една държава членка да наложи възгледите си в съвета. Но аз мисля, че тук има нещо по-сериозно, по-важно нещо става, именно а, загубата на човешки животи в Сирия. Очевидно съвета на министрите е бил дълбоко разцепен. Тук има прекъсване от председателя по отношение на езиковия режим. Сега всичко е наред. Да. Е, това, което казвах, господин председател, е, че не се позовавам толкова много на важността на ренационализацията на общностни политики, като например търговската политика, т.е. една държава да лага възгледите си в съвет. Аз по-скоро се а, е, говоря за а, е, много тъжния факт за загуба на толкова много човешки животи в Сирия, признат от Европейския парламент в а, е, резолюцията, прията от нас на последната сесия и с голем, тук, което доказа големите усилия на Европейския съюз. И трябва да признаем усилията на службата за външни дейности, различните възможности, които съвета на министъра имаше а, по този труден въпрос за ембаргото на Сирия. Но аз а, настоявам, че това заключение, че се отбелязва позицията на държавите членки, не е достатъчно. Въпросът, който възниква е както следва. Не искам да драматизирам нещата, но трябва да запитаме колко още хора ще умрат и те трябва да умрат, да загинат от днес до още два месеца до август. А, и, колко, а, и накрая, господин председателю, ще кажа, че защо трябваше чакахме толкова дълго, две години, Просто за да спишем това заключение, че отбелязваме позицията на държавите членки. По-ранни действия можеха да спасят е, човешки животи. Благодаря. Гомеш. Господин министри, колегата а, е, се изрази доста дипломатично, като а, е, бидейки дипломат от кариерата. Да, ужасяваще наистина този, тази перспектива за ренационализация в контекста на сирийския конфликт. И повече няма да кажа. Сигурна съм, че парламента ще заеме позиция по това. По отношение на износа на оръжие говорим за истинските оръжия за масово унищожание. За Сирия. Искам да запитам дали съвета е помислил за създаване на нещо толкова елементарно, като една контактна група, която да се ангажира, да ангажира всички а, участващи, заинтересовани Русия, Китай, и то не само да споделят информация, но и да поемат отговорност взаимна. Аз мисля, че това е нещо, което при предишни неуправляеми ситуации, както да речем на Балканите, се стана. А, и може стане и в Сирия. И аз искам така да на... зазнам дали съвета мисли, е помислил за начини да даде възможност на страните в зоните, които вече са освободени на, терийска, на сирийска територия, да им даде възможност да си създадат управление в бъдеще и сега в момента да съществуват, да има мирно съвместно съществуване и диалог. Аз имам усещането, че там наистина Европейския съюз не прави дори най-основни неща, които трябваше да си извадим като полка от предишни кризи. А тази криза очевидно в много отношения е далеч по-сериозна поради локализацията и в сърцето на Близкия изток. Искам да ви попитам за общата политика, външна политика и политика за сигурност. Дискусията от декември, Декемврийския съвет ще приеме стратегия, морска, стратегия за морска сигурност. А, дали а, тук ще бъдат ангажирани министри на отбраната или това тях не ги засяга и въобще извън на тяхните е, отговорности. Благодаря. Ламсдорф. Благодаря, господин председателю. Ще се присъединя към това, което каза Ана Гомеш току-що. Това беше един отвратителен ден за, общата, за ОПСО на Европейския съюз преди заседанието министри от различни държави е, бяха показани по телевизията. Е, те твърдяха, че европейската е, то единство трябва да се запази. Искаха просто да демонстрират убедително, че Европейския съюз няма да бъде взет на сериозно от външния свят, ако самите министри не се взимат на сериозно. Това беше положението. Е, председателя спомена британската позиция, тя е ясна от самото начало. Лондон не иска е, да продължи е, ембаргото и тъй като и по този въпрос, тези въпроси се решават с единодушие, което е една от грешките на договора, това е позиция, която се налага на всички останали. Очудващото за мен е, че Франция се присъедини към Великобритания и това е някакси едно закономерно заболяване на европейската е, система, на европейския проект. Е, страните да вземат позиции, да се, е, когато, как, както и му идисва, както ги устройва, както и моята страна, която става дума за съкрещаване на бюджета, е, всички са недоволни, но в крайна сметка то става. Когато става за външна политика, е, Франция е, е, е заедно с Великобритания, всички други са е, е, недоволни, но е, Великобритания е удовлетворена. Е, не искам да бъда циничен, но това са фактите. Европейския съюз наистина не се взима на сериозно. Според мен британската позиция е, може би е пронизана от е, съображения за собствения си интерес, но е, в крайна сметка британския национален интерес, аз не мисля, че той, британския национален интерес се отклонява в значителна степен от това, което е общ европейски интерес. Нима нямаме общ интерес да намерим политическо решение, което да умиротвори региона и да следва процес, който ще попречи на, ще предотврати разливането му в съседни държави, е, да се... Е, не е ли в интерес на Европа... Тук интересът европейския не съвпада ли с този на Обединеното кралство? Интересно е да чуя от вас, господин министр, какво, е, как дефинира интересите на Обединеното кралство британската делегация, в, какъв, в каква степен и в какъв смисъл те са различни от европейските, та да си заслужава да разкъсат Европейския съюз. И това не, е, не става за пръв път. Имахме подобни е, случаи, когато Европейския съюз се оказва в невъзможност да действа. Така беше е, по отношение на Либия. Там Великобритания и Франция поведаха, другите се затътриха след тях. По Мали също французите и британците сега по Сирия. Отново Франция и Великобритания подкопават европейското европейското единство. Аз предлагам да сменим темата на Декемврийския съвет. Защо Европейския съвет обсъжда ОПСО? Ако е толкова е, очевидно, това е излишна тема и е, няма никакъв практически ефект. Ако държавните глави, е, ръководители желаят да харчат парите на дъркоплатеца, могат да го направят, но няма смисъл да организират съвет, който, е без, който не може да постигне нищо. Благодаря. Благодаря, господин председател. Всички колеги тази сутрин се съсредоточават на проблемите по същество. Аз мисля, че решението, което беше взето е най-лошо. Аз не мога да разбера каква е логиката на вдигането на ембаргото върху въоръжаването. Тук не става дума за вдигане на ембаргото във всички модалности на прилагане с определени крайни срокове, с, което би било имало по-малко въздействие върху действията на място. Аз мога да кажа, че альтернативата е ясна или и ясно и масивно масивна интервенция или политическо решение. Това е ужасна альтернатива, което наблюдаваме всеки ден. Но това е единствената възможна альтернатива. Аз наблюдавам аналогиите, които се правят с други конфликти, включително и в Балканите, и в Босна. Политиката е lift and strike и тук е, акцент е върху and strike а, и удар. А, и е, това е абсолютно безполезно. И това само ще засили конфликт, ще има ужасни последици, според мен, така както стана в Ливан. И, а, ще стане катастрофа. Аз бих предпочел да се използва а,

времето да се използва Женевската конференция и Женевския процес. Тук има малко придвижване, но няма европейски отговор дали трябва да се обсъжда с Асати или с всички останали, дали трябва да се покани Иран. Това са най-важните въпроси, които се задават днес с реално въздействие върху дискусиите които се правят по юридическите въпроси, за да се види да мисля, че това е наистина много тревожно. Благодаря, казва председателя Танок. Благодаря, господин председател. Аз не говоря от името на британското правителство, но аз принадлежа към една от партиите в управляващата коалиция с цялото ми уважение към другите колеги, особено към Карл Лармстов. Не беше грешка в Лисабонския договор да се вземе предвид единството във външната политика. Това е основата например, Великобритания и Франция, двете основни военни сили, и тяхната позиция ни карат да мислим в Обединеното кралство, че е, е, трябва да се вдигне ембаргото тогава, когато има необходимите условия. Ние бяхме изправени пред огромна дилема дали да се предотврати кръвопролитие или да се раздели Европейския съюз. Ние се надяваме, че по този начин ще се открие път за демократия операция, след като спрат военните действия. А, също така а, искам да по, запитам министъра какво стана с, с а, списъка на терористите. Наистина Европейския съюз не би могъл да въоръжи умерените възстанници. А, въпроса ми, който зададох на генерал Салини Идрис, команди, командващ а, армията е а, дали да се вградят международни наблюдатели а, на, в а, полицейските сили. Той каза, че никой не е повдигал този въпрос и може би този въпрос трябва да бъде включен в а, преговорите, разговорите в Женева, ръководени от Русия и Штатите, т.е. как може да се помогне на полицията на място. Благодаря, господин председателю. Господин министр, благодаря и на вас. Ще говоря сега на немски. Мисля, че не е толкова изненадващо това, което се случва в момента, нито съм толкова потресен от е, резултата е, от е, преговорите в съвета. Лисабонския договор всъщност не, не дава, не разчиства пътя за обща политика, за външна политика и сигурност. Напротив, тя е натоварва допълнително. И това е проблема. Как можем да разработим обща позиция по е, този конфликт? Е, тук може да има различни мнения е, как да формулираме нашата обща външна политика. Не искаме военно решение. Това е позиция на групата, политическата група, но тук се проявява една неспособност да мислим допълнително по въпроса как ще е, е, продължим с този конфликт е, и как ще обясним това пред обществеността. Второ, е, според мен, когато декемврийската е, среща на върха е, постави това като централна тема, и ако тогава да, всички държави членки трябва да се подготвят, подготвят и върховната представителка също и заместник председателка на Европейския съюз да, се, да, да, да излезат с обща позиция. Тук гражданите в една държава членка трябва да знаят, да видят как ще стигнем до обща политика, в противен случай нещата ще се решават затворени, зад, закрити, при закрити врата. Важни за гражданите на Европейския съюз проблеми ще се решават при закрити врата. Второ, господин министър, защо нямаше ясно позициониране по отношение на проблема с беженците? Както е, Салафранка каза, е, проблема с е, хуманитарното, човешкото измерение, измерение е най-сериозния и той трябва да е на преден план на вниманието на Европейския съюз. Ние, Германия, подкрепя наистина необходимостта да се направи нещо по хуманитарния проблем, особено положението на бежанците. И ако ми кажете нещо по-конкретно по тази тема, ще съм ви благодарен. Абе никога не чувам той какво Имате думата, Иман. Благодаря, господин председателю. На първо място виждаме колко мащабен е проблема в Сирия. Имаме доста консервативна статистика. 80 хиляди души убити. Един и половина милиона хора са изгонени от страната в беженски лагери в Турция, Ливан, Йордания. Много повече от първоначално очакваното. Над 6 милиона хора се нуждаят от а, хуманитарна помощ. И още дори когато започнахме тази дискусия сутринта, колко са убити в хора, колко са останали без дом. На този фон, мисля, господин Данжан го каза точно както ще го кажа аз. Как ще откликнем, как ще отговорим на кризата? Дали с някаква е, военна интервенция, в каквато и форма да било, <clears throat> за да спрем клането или по политически и дипломатически пътища. Подхода, който взе Европейския съюз беше по дипломатически, мирен, политически начин уреждане на кризата. По този начин на съюза последователно подкрепеше и други конфликти преди това и за това съвета подкрепя заключенията на съвещанието на министрите в понеделник. Изрично подкрепя инициативата на САЩ и на Китай за започване на Женева 2 процеса. Това, което бе повдигнато като въпрос – und Anna Gomes, а именно. Имаме ли контактна група? В Женевският е, процес имаше група за действие, акшен група от 10 е, страни плюс европейски, 10 държави плюс Европейския съюз. Тя ще бъде възстановена като част от Женева 2 процеса. Е, върховният представител е в постоянен контакт с различни страни, по, свързани с кризата, включително, разбира се, и Обединените нации. Аз мисля, че също така трябва да вземем предвид и факта, че Европейският съюз е най, а, а, дава най-голям принос към хуманитарните усилия и подкрепа за бежанците. Въпросът, който бе повдигнат от господин Шолц по отношение на на бяхното положение, хуманитарното положение, всъщност е, е разгледан е, много щателно в заключенията на съвета на министрите и не се ограничава само до въпроса за ембаргото и санкциите, а три страници са посветени е, на един списък от заключения, от 8 точки, които разписвате всички проблеми на хуманитарната криза, какво се случва на бежанците и усилията, които Европейски съюз прави, за да се справи с това положение. 800 милиона евро са отделени. От тях 700 хиляди вече са отпуснати. Това ме води до въпроса за санкциите и ембаргото на оръжия на доставки на оръжия. Господин Ламсдорп каза, че това е едно решение, което трябва да се вземе с единодушие. Това, за което разглеждаше съвета, беше подновяване на санкциите. Режима на санкциите, включително ембаргото, трябва да изтече края на този месец по един е, естествен начин, освен ако не бъде подновено. Подновяването на режима, включително на ембаргото, изисква едно единодушно решение на съвет. Имаше единодушие по подновяването на санкциите, економическите, търговските, финансовите санкции – и така нататък. Различните ограничителни, рестриктивни мерки. Но нямаше единодушие по отношение на подновяването на ембаргото на въоръженията. И именно а, срещу такава ситуация бе изправен на съвета. Дали да се постигне някакъв а, а, компромис, по някакъв начин да се коригира ембаргото или просто да, а, да не се съгласят с подновяването му. И тогава вече става въпрос на решение от самите всяка държава членка, как да си го реши. Но за да не остави така отворен въпрос. бе подписана декларация, към която се ангажираха всички държави членки за нейното спазване. Там се изброяват редица условия, които ще се прилагат при доставките на оръжия. Включва се, например, това да доставките на оръжия да бъдат за Сирийската национална коалиция, т.е. не става дума за обща доставка. Тук се уважиха становища на редица държави членки, т.е. по отношение на това до каква степен ще има контрол, т.е. че те са за закрила на цивилните лица и че ще предоставят достатъчно гаранции срещу злоупотреби. Uh, Мисля също така, че държавите членки всяка ще одобрят лицензиите за оръжия по силата на критерии, създадени от позицията на съвета от декември 2012 за контрола на, и експорта на военна техника. И тогава, и на последно място, бе договорено държавите членки на този етап да не процедират към предоставане на оръжия. Тоест не става дума само за времеви период, т.е. до 1 август, т.е. деня в който съвета ще се върне да разгледа пак въпроса, а именно за да се даде зелена улица на Женевския процес 2. Така, такова е моето разбиране на ситуацията. Аз мисля, че дискусията не се обединяваше върху, не се фокусираше върху националните интереси на когото и да било. Тя бе един искрен опит да се направи, да се намери обща позиция. Никой не изтъкваше собствените си национални интереси в тази дискусия. Това, което се изказваше, изразяваше, бе опит да се намери обща почва. Но, за съжаление, не се постигна единодушие по подновяването на а, ембаргото на въоръжение. И за това се направиха политически заключения за Сирия, в които се казва къде се намира Съюза в процеса, че търси решение на хуманитарната ситуация и декларация по въпроса за ембаргото на въоръженията. Uh, Просто uh, uh, защото няколко от изказалите се попитаха за дискусията по общата политика за сигурност и отбрана. Е, тя се готвеше за декемврийския съвет. Е, това ще бъде една от много, многото теми, които ще се осъдят на е, съвета по външни отношения и министър на отбрана. Ще има такива дискусии преди, преди подготовка на декемврийския съвет. Конкретна дискусия, която проведахме в понеделник, конкретна дискусия в понеделник се съсредочи върху гражданския аспект на общата политика за сигурност и отбрана, но, както казах, това е една от темите, която е свързана с въпроса и по-конкретно въпроса с морската стратегия това е важен елемент от, удар... от уравнението. Е, не беше тема на е, съвета на външните министри тази, този месец, но мисля, че е, предстои да бъде включен в дневния ред на следващи заседания на външните министри. Mr. Panzeri. Order, Mr. Chairman. I asked about Hezbollah. Uh, Mr. Banned. has the floor now. Then you can ask. Yeah, въпрос, е, бе ли зададен въпрос за Хизбола? Не. Grazie. E, e, grazie per essere qui. Io sarò poco diplomatico, sono d'accordo. Благодаря за вашето посещение. Няма да бъда дипломатичен. Ще се присъединя към колегата, който каза, че решенията ви бяха безславни, те бяха израз на политическо лицемерие. Ембаргото няма да бъде подновено, което означава, че държавите ще правят каквото си искат. Така че в Европа имаме възможност да не спазваме не само социалната политика, но и външната политика. Казвате, че никой няма да Праща веднага оръжие, но аз лично не знам какви гаранции има, как можем да предотвратим когато вече веднъж бъдат изпратени оръжия, да не попаднат в ръцете на терористите. Честно казвам, че а, има а, нещо като смокинов лист, а, който прикрива липсата на съгласие. Съветът прикри реакцията на Русия във връзка с, с ракетите за Асад. Това беше а, а, обект на реакции от страна на Израел. А, остави въпроса за беженците. А, Тук смятаме, че има един външнополитически неуспех. Ние променихме мирния процес в, и го превърнахме в надпревара в въоръжаването, което е трагично за външната политика на Европа. Какво ще занесете с себе си, какво ще вземете себе си за конференцията в Женева? И въпрос към вас, господин Брок, като председател, не е ли дошло време да ам, проведем една пълна сесия за европейската външна политика. Мисля, че е дошло време вече да се стартира сериозен дебат за европейската външна политика и подхода на съвета. Благодаря, господин председател. Няма да повтарям думите на загриженост на колегите, но другите кризи никога не са били толкова осезаеми. Искам да задам въпрос обсъждания по време на региона. Със всеки изминат ден виждаме, че най-лошия сценарий се развива в Ливан също така залога за държавите в залива и включително и за Турция е висок. Мисля, че това е тема, която трябва да бъде разгледана, така и отношенията на Европейския съюз и Русия, която реагира като изпрати ам, високотехнологични оръжия в Сирия. Има и други държави, които са обещали помощ, но не са изпратили все още парите. Следователно, трябва да се помисли за това как може да се реши хуманитарната криза адекватно. Госпожа Яхнусари. Arvoisa puhemies, lyhyesti, lyhyesti kaksi kysymystä. Toinen... Господин председател, два кратки въпроса имам. Първо, Европейския съюз и позицията на ЕС ние всички знаем, че е, Европейския съюз губи, и загуби всъщност е, е, позиции по отношение способността си да оказва натиск, но как се отразява това, как това подкопава нашата международна позиция по отношение на Сирия, ако го прави. И второто е свързано с търговията с оръжия. Правителствата на държавите членки политики, разполагат ли с някакви средства да попречат е, е, оръжията да стигнат, е, да попаднат в ръцете на Асад и неговия режим? Има ли начини да се е, попречи е, това да стане? Um, I think it is important that Министърът е, има думата. Смятам, че е важно да сме наясно със следното. Първо, решението, което трябва да се вземе в понеделник, което трябваше да се вземе в понеделник, бе решение за подновяване на санкциите, включително и на е, ембаргото. както казах и преди, не се постигна единодушие, за да се поднови ембаргото и това е фактът. Това е начина по който се вземат решения по външна политика в съвета. Това е което повелява е, договора, което ни е, дава възможност да правим или да не правим ние всички може да имаме нашите позиции е, за това дали да бъде продължен е, цялостното, пълното ембарго, да бъде коригирано е, и така нататък, но без единодушие това е такова решение не може да се вземе. Второ, важно е според мен да си дадем сметка за това, което е, е прието и е, за позицията възприята от съвета, именно да подкрепи процеса в Женева. А именно да се работи е, за успеха на този процес, за да може всички страни, които трябва да присъстват, да присъстват, за да не се е, превърне в е, еднократно чудо, еднодневно чудо, а да бъде един е, действителен, е, стабилен процес, е, който да е, доведе до възстановяване, установяване на мир за народа на Сирия. И трето, е, бяхме изправени пред една ситуация, е, която се отнася до е, беженците, хуманитарната ситуация. Госпожа Шалка е, всъщност е, спомена това и опасността от разливане в региона наоколо. Да, много сериозен проблем съществува. Броя нараства в Турция, в, на беженците в Турция, в Йордания. Условията, при които там те живеят, са ужасни. Аз самият е, можах да е, посетя такъв лагер е, в Турция. Положението беше под контрол, добре управлявано, но много напрегнато по разбираеми причини. Имах възможност понеделник сутринта да проведа дискусия на тези, по този въпрос с външния министр Деватол. в рамките на споразумението за асоцииране. Е, това, този въпрос е обсъждан, е, това е ясно. Въпросът, който поставихте, дали е, има начин да се проследи и къде отиват оръжията. Държавите, които мислят да, да доставят оръжие в а, а, Сирия, дали а, има начин да проверят дали те отиват в ръцете на Асад. Аз съм сигурен, че а, от а, 27-те държави членки няма страна, която има намерение да, да снабдява с оръжие режима на Асад. Тези, които мислят е, и планират доставки, е, трябва да го направят, е, обаче при, при едно условие, че има е, съответния режим. Е, този режим трябва да включва е, спазване на изискванията на съвета за ембаргото. Европейския съюз няма, няма случаи, при който Европейския съюз може да изнася оръжие, както произволно, както хрумне на, на една от държавите членки. Има стрикни правила за това и тези принципи и правила все още въжат и в декларацията, която бе приета вечерта в понеделник, в нея всички държави членки се съгласиха да спазват тези условия. Тези, които желаят да прочетат подробностите на това заключение, ще видят, ще се убедят, че принципите са много стрикни и в контекста на доставките, уражените доставки в Сирия, те са, имат доста ограничителен характер. Освен това, освен това, въоръжените доставки, износа на оръжие за Сирия, е, е, всъщност е, така запечатва решението на държавите, които са готови да го направят, че тези оръжия ще бъдат само за защита на гражданското население в ръцете на опозицията и при съответните гаранции. Е, мисля, че е време да се е, премине, е, да се отиде напред, да се върви напред, защото хората, които са засегнати най-пряко от тези решения, са хората в Сирия, които живеят, които съществуват при ужасяващи условия е, сега в движението си напред, трябва да е, съсредоточим усилията си, е, да придвижим Женевския процес, да използваме ресурсите, средствата на Европейския съюз в положително смисъл, така че всички страни, които трябва да са там, да седнат на масата и да сме сигурни, че този процес не е просто еднодневка, а, така еднократна конференция, мероприятие, а че тя ще лансира един процес, а, който ще доведе в крайна сметка до а, разрешаване на конфликта и мир в Сирия. И а, именно периода от тук нататък е периода, а, в а, който а, трябва да се а, ръководи и нас, насочва европейската външна политика. Благодаря много. Мисля, че можем да е, е, продължим, да продължим с е, генералния секретар. Ich äh, möchte auch noch mal eine Frage des И аз искам отново да повторя един въпрос един от въпросите към генералния секретар. Какво предстои от тук нататък? Каква е процедурата по износа на оръжие и е, какво трябва да се направи, за да може тази тема трайно да залегне в дневния ред е, и каква, какви са, е, какво е, е, ще каже външната служба по този въпрос и какво ще, имат ли представа за бъдещите събития след е, постигане на целите. Накратко по това, което говори е, министъра. Разбирам вашите чувства и вие не сте единствените. Съвета има, споделя същите чувства, но трябва да погледнем на нещата правилно. Става дума за вдигане на ембаргото но по отношение на сирийската криза. Ние не се освобождаваме от... Не дигаме всички ембарга, които са а, въведени от толкова години не само от Европейския съюз. Министъра просто... Се, министъра спомена етичния кодекс, прият от 2008 година. И ако го прочетете, ще бъдете впечатлени от принципите и критериите, залегнали в него, които се отнасят до а, целият въпрос за износа на оръжия и, и техника, и военна техника. За Сирия а, а, това е особено важно, тъй като а, а, то беше спирано, след това беше отново въведено а и националните съдилища са тези, които трябва да решат е, дали се спазва този морален кодекс. Това вече не е в рамките на Европейския съюз. Нищо не пречи на държавите членки да решат в е, бъдеще време, ако кризата не се разрасне, да вземат а, е, друго решение, ако се съгласат 27 държави. тогава то може да бъде въведено като такова в друга част на света. А, значи, нямаше, не беше взето в, ман, в понеделник решение, че от днес нататък всичко а, а, свързано с а, е, ембаргото влиза в приложното поле на общата външна политика и политика за Сирия. Става дума само за Сирия. Второ, защо това, поли, това политическо становище, из, изявление бе много важно, защото дори ако бе решено да се да, да позволи на, по отношение на Сирия да се възстанови ембаргото и т.е. да бъде ренационализирано, то винаги е придружено с важни предпазни клаузи. Трябва да се спазва първо моралния кодекс, второ оръжията трябва да се а, доставят на сирийската коалиция само за целите за защита на гражданското население и последно да има гаранции за последната точка, където ще пристигне това оръжие. И още два неща, както видяхте в политическото изявление, всички държави членки казват, че на този етап нямат намерение да доставят оръжие и че ще има клауза за преразглеждане на това решение при която министрите ще се върнат на тази, този въпрос преди края на юли. Защо? Точно за да видим как Женевския процес се разгръща. А, ако по някакъв случайност Женевския процес е успешен и се движи добре, и прави напредък, тогава може би ще, се, ще сме свидетели на други решения на държавите членки. Така че аз мисля, че дори ако всички се съгласим, че това не е била най-добрата страница в европейската история, не е нужно незабавно да драматизираме последиците и да правим драматични заключения, защото смятам, че а, нещата са по-комплексни и по-сложни, отколкото си ги представям. А, вчера четах в едно изявление на печата от един много интелигентен наблюдател на европейската история да казва, че това, което външните министри успяха да направят в понеделник вечер е рядък пример на това Европа да а, признае, че не са се съгласили помежду си, но все пак са стигнали до нещо интересно. Така че ако ме попитате мен за това, преди да правим, да произнасяме присъди, по-добре да видим каква друга опция ни беше останала след 12-те часа на обсъждания, когато видяхме колко сме разделени, как не можем да се съгласим по същината на въпроса. Единствената ни друга опция беше целият пакет с санкции да отпадне, при което ще е, събота сутрин щяхме да сме без никакви санкции по отношение на Сирия. Това щеше да е далеч по-лошо. Затова смятам, че това решение а, е, единствено бе удовлетворително. Така че нека да... Защото дава възможност за, за известен напредък. И ще приключа, господин председателю, че като видите заключенията, които бяха прияти едновременно с това и ги прочете внимателно, виждате колко действия се предприемат, колко насоки за действия и много от въпросите, които си задавате за опасността да се разрасне конфликта в Йордания и в Ливан, въпроса за хуманитарната помощ, за беженците, за гражданската помощ и така нататък. Всички тези въпроси, по всички тях ние ще се придвижваме, ще правим напредък и е, с процеса за свикване на нова Женевска конференция се правят е, всички възможни дипломатически е, усилия, контакти с Русия, ООН, САЩ преди самата конференция и ние се надяваме, че този процес ще се радва на успех. Ана Гомеш. Аз си отбелязвам казаното току-що и смятам, че имаме доклад, който дойде и в нашата комисия за изпълнението, прилагането на моралния кодекс. И мисля, че в светлината на тази, това разделение, което бе демонстрирано на последния съвет, е добре да преразгледаме съдържанието на този а, етичен кодекс. Защото според мен ние в парламента трябва да, от, а, да отпращаме а, добри послания. Да, много благо говори посланика а, но има и хора, които не са така благи а, и които могат а, да а, компрометират нашата обща позиция по износа на оръжия. А, а последиците ще са лоши за Сирия и дори отвъд Сирия. И това е една от причините, поради които смятам, че този въпрос трябва да бъде преразгледан. И този доклад специално. Аз пак искам да задам въпроса към посланника, а не, както питах и а, министър Гилмор. Защо няма контактна група? Едно нещо е Женевската група за действие, а съвсем друго нещо е една истинска контактна група на съвета за сигурност на ОНЕ с други отговорности, където също ще бъдат привлечени и други приятели т.е. да направим, да накараме Русия и Китай, които упражняват вето на важни решения в света за сигурност, да се ангажират изцяло и да поемат своята, своя дял от отговорност. Аз просто не проумявам защо това не се прави и по отношение на Сирия. Това е много важен елемент. А, а, ако се позоваваме на посланник Брахими, да, а, Окей, okay, но а, защо няма контактна група на съвета за сигурност? Защото тя наистина ще подсили а, усилията ни. На последно място Либия. Свързано е с а, всеобхватния подход за Мали. Това го знаем. Към Мали. Знаем го. Нека си признаем, че до сега не сме особено ефективни. Е, тогава какво по-голямо доверие и, и, и вяра имате за в бъдеще. Аз съвсем не вярвам на тези отива, отиващи и връщащи се представители, пратеници. Благодаря. Слушах много внимателно казаното. Той винаги заслужава да слушат внимателно думите ми знае какви са настроенията в тази комисия. Не е, е случайно австрийския външен министр е, напусна и каза, че поне пред германските, ге, е, немско говорящите медии, че това е провал, след което се върна и е, продължи преговорите, което е, наистина професионално погледнато е, е провал. Чели сте книгата за е, дисфункционалността на съвета. Това беше конкретен пример. Но когато е, като е, чувам това, което каза ирландския външен министр, че никой не е защитавал и отстявал националния си интерес, Уилям Хейг направи точно това пред телевизионните камери. Те не го казаха пред камерите, разбира се, но в съвета говориха по различен начин. Въпросът е, че това беше подтекста. текста и друго, тази декларация в нея се заявява решимостта да се спазва закона и да се съобрази и да се спази това, което е, е решено. Значи Франция и Великобритания са съгласни поне, че няма да нарушат закона. Чудесно, прекрасно. Е, не мисля обаче, че това прикрива е, факта, че става дума за много тежка грешка, сериозна грешка. И второ, сега да минем към по-фундаменталната дискусия за общата политика за сигурност. Отдавна се води води този дебат. В края на заседанието обикновено е, имаме избор от два лоши варианта. Но ние да не мислим за тези 12 часа преговори, да помислим за предстоящите две години, е, т.е. Е, изминалите две години. Две години в Либия, е, където Европейския съюз не можа да направи нищо, остави Англия и е, Великобритания и Франция. Мали, е, Европейския съюз не предприе нищо, Франция стъпи там. Е, Сирия отново няма споразумение. Две държави членки е, е напускат редицата и е, тръгват напред. Е, тоест, ако погледнем е, общата картина, аз сериозно се тревожа за общата политика за сигурност и отбрана в бъдеще и е, се съмнявам се дълбоко, че Европейски съюз може да вземе обща позиция, когато става дума за сериозни кризи в непосредствено съседство. Благодаря. Благодаря, господин председател. И аз бих желал да благодаря на господин посланника за поясненията. Радвам се, че поставихме тези сериозни проблеми в истински им контекст. Не мисля, че трябва да обвиняваме конкретни хора в съвета на министрите, защото мястото, където възниква проблема е в съвета за сигурност на ООН, където две държави членки имат право на вето и не отстъпват. Честно казано, господин председателю, мисля, че ние приключваме или ще приключим този дебат, ако го превърнем в дебат на, по правилата за единомислие в съвета. Трябва да се опитаме да откроим този много сериозен проблем. Това са Става дума за хора, които умират, други, които са разселени, депортирани ако не разбираме този проблем, и аз тук говоря за позицията на държави членки, които налагат своите позиции и неправилните си виждания за проблема. А именно, ние трябва да бъдем в състояние да намерим решение. И именно в тази посока трябва да действаме и това е подхода, който трябва да предприемем и да върнем проблема към държавите членки, за да се приложат санкциите. Както беше казано от господин Фиман, нещата трябва да се поставят в правилния им контекст. Същевременно ние съжаляваме, че затъваме в дебат за компетенции, а не атакуваме проблема. И аз приветствах премерените коментари на Пьер Дюмонт. Искам да отговоря на господин Ламсторф. Атаката му срещу Франция и, и Франция и Великобритания. Той ги атакува тези две държави, но аз напомня той да атакува Германия, която тя се въздържава в е, е, съвета за сигурност. Има, разбира се, обща политика, с която се съгласяват държавите членки. Ако Обединеното кралство и Франция смятат, че най-малко лошата опция е а, е, тази, която те открояват, тогава всъщност те казват това, което се казва в международното, международното право. Нека да сме благодарни за това, че Обединеното кралство все още е член на Европейския съюз и участва в операциите по АПСО. мисля, че заключението ви за Германия не е вярно. Излиза, че Обединеното кралство и Франция рискуват да се вдигне да се вдигне ембаргото по тяхно желание аз не мога да си представя, че те са рискували всички други санкции да бъдат също, е, също е, отменени, вдигнати е, като последствие от едно такова решение. Ще отговоря кратко на въпроса ви. Точно това беше рискът, ако нези, които uh, които не тръгнаха по посока за вдигане на ембаргото, решах, реш, взех, вземеха решение, че няма споразумение, напуснаха залата. Затова в 12-я час на дискусията ние решихме, че трябва да се опитаме а, да направим едно меко кацане, т.е. да а, можем да подновим всички останали санкции а да оставим на страна въпроса с ембаргото на въоръжения. Това обаче изискваше единодушие. Трябваше ни пак единодушие, иначе това нямаше да бъде възможно. Така че то, ето как простичко стояха нещата. Сега в отговор на Ана Гомеш за Женева. Това е проблемът, а, който ни липсва през цялото време. Женевската конференция а, е, бе е, създала една е, група, наречена група за действие. И много пъти Върховният представител и Европейския съюз подкрепяха Женевския процес срещу волята на останалите партньори от международната общност. Това трябва да бъде разбрано започнатото в Женева на 30 юни 2012 не беше просто един компромис, за да се отиде към преходно правителство, беше задаване на въпрос към член, страните членки на, на ОНЕ и още 7 страни Ирак, Турция, Катар и още няколко, и Европейския съюз да приложат този компромис. И ние не можахме отново да свикаме тази контактна група, тъй като някои от членовете просто отказаха да присъстват. Това трябва да го, да го разберете. Едва след 30 юни, онези, които присъстваха а, а, на заседанието, отказаха да продължат по този процес. И затова се връщам на казаното господин Салафранка. Костваше ни 8000 смърти цяла година да решим, че в край на кращата Женева е правилният път за процедиране. Аз ви а, не разбирате защо има такова голямо раз разделение между държавите членки. Тези, които подкрепят Женева и тези... Да подкрепят Женева и да не подкрепеш не е правилният подход, защото женевската процедура е много важна. И, поне всички се съгласиха, 27 държави членки, че ще, се, ще, ще подкрепят този процес и аз се надявам на това. Това е главният проблем. Да под да добавя и нещо последно, показаното от господин Ламсдорф за Либия, Мали и Сирия. Разбирам какво казвате. Наистина, вярно е, че когато обсъждаме политиката за сигурност и отбрана, е това така. Но нека да а, кажа, че трите кризи се различават съществено една от друга. Мали, както правилно казахте, беше като че ли добре подготвена. Ние бяхме в процеса на а, стиг, постигане на един пробив а, там с дипломатическите действия, с, а, в резултати от които се, в ОНЕ се прие резолюция за миротворителни сили а, в Африка. И това, което се промени там, нека сме честни, че а, всички бяха изненадени от решението там на, на възстаниците отново да хванат оръжията. И всичко това трябва да бъде взето предвид а, относно начина по който процедирахме, как подготвяхме всяко наше действие. Но да казваме, че не правим нищо и че има отказ от държавите членки да видят каква възможност за действие има в рамките на общата политика за сигурност и защита, ние всъщност сме много готови да направим. Това с Либия също знаехме какво става. А по отношение на Сирия, нека погледнем нещата в очите. Не само Европейския съюз не можа да вземе решение за военното измерение. Цялото международ... Цялата международна общност изпитва големи съмнения за това какво, как трябва да се процедира. Е, зоната за забрана на полети е, се дискутира не само тук, насякъде в САЩ, в други части на света. И всеки път не се постига решение. Защо? Нека си кажем, защото дебата е много труден, решенията са много сложни. И дори когато видим какво решение бе взето в понеделник, две възможни четения на това решение има. Когато обсъждаме Сирия, трябва да сме много предпазливи за това каква присъда а, правим, защото ситуацията е много а, нестабилна, и се променя всеки момент. Съжалявам, казва оратора, че малко по-дълго говорих. Е- благодаря. Благодаря на генерален секретар и на външния министр на Ирландия, че останаха с нас, за да продължим тази дискусия. Продължихме, но не сме я завършили. Е, всичко хубаво. Е, желая ви е, сърдечно благодаря за участието ви. Сега, скъпи колеги, стигаме до следващата точка от дневния ред, която е гласуване по доклада на Андри Кинг. Мисля, че всички имате, надявам се, че всички имате картите си. Докладчика, има ли някакви бележки по доклада? Не, няма, отговаря докладчицата. Можем да продължим с гласуването. Добре. Антрах 21. Дафюр? 100. Ага. Изменение 21. За, против, въздържали се. Граф Ламсдорф, казва председателя. Това е ваш проблем, не мой. Моля, гласувайте. Начало на гласуването. Край на гласуването. Край на гласуването. 33 срещу 6 приема се.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 отпада. Компромис 7 за, против, отпа... въздържали се, е, приема се. 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 50 за, против, е, въздържали се,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 След това изменение 60 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61 за, против, въздържали се. Електронно гласуване. Die Antrag ist, der Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. С 27 на 25 приема се. 62 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. 71 е, за, против, въздържали се, отхвърля се. 72 за, против, въздържали се, приема се. 73, 73 е отпаднало. Сега 74 гласувайте. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12 за, против. За изменение 12 гласуваме. За, против, Въздържали се да проверим електронно гласуване. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. С 26 на 26 се отхвърля. Гра, граф Ламсдорф, гласа ви отново не се брои. 14 dafür. Не, 13. 13 за Изменение 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 за, против, проверка електронно гласуване. Ich glaube ja. Nein, Graf Landsaufstimmer spielt wieder keine Rolle. Гласа на граф Ламсдорф отново не, не играе роля. <laughs> С 20, 23 на 30, компромис 3, за, против, въздържали се, приема се. Извинение 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. Е, едно и две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 Граф Ламсдорф, за или против сте? С 32 на 22 се приема. С 2 въздържали се. Доклада е прият. Е, поздравление на докладчицата. Край на гласуването. Приключваме с гласуването и сега минаваме към следващата точка на дневния ред, която е Bericht Граф Graf Доклад от граф Ламсторф е, за е, общо събрание на ОНЕ, 68-та сесия. Граф Ламсдорф, Sie haben das Wort. Имате думата, граф Ламсдорф. Сега изведнъж пък ми дадахте думата. Господин председател, благодаря. Има доста така вълнение в залата. Може би ще изчака минутка, докато колегите, докато нещата се оталожат, докато приключат дискусиите. Благодаря, господин председател. С няколко думи искам така да заложа рамката, да става дума за едно, една препоръка на съвета за приоритетите на Европейския съюз в е, рамките на Общото събрание на Обединените е, нации е, за тази есен, както през миналата година, това е една работа, която се води в съвзаимодействие между различните групи тук. От няколко години имаме един почти институционализиран диалог с Европейската външна служба по тези въпроси. Също така от няколко години редовно е, пътува за присъствие на, на Общото събрание една делегация на парламента която е, има честа да участва там. Този процес се повтаря всяка година, разбира се, като се променят, преместват ударенията. Сега с препоръката и проект за препоръка за резолюция е, ние е, засягаме основно темата за е, споразумението за международните търговия с оръжие, в е, която е в дневния ред на е, Общото събрание и е една доста е, актуална тема там. Каква роля играе Европейския съюз в рамките на ООН? Е, тази дискусия е, водихме е, във връзка с двете държави членки, които са членове на постоянното съвета за сигурност. Сега Европейския съюз от тази година вече участва като глобален фактор, глобален актьор мисля, че тук колегата Панцери беше прав, като каза, че тук трябва по принцип да преодолеем различията си. Е, въпросите е мир, сигурност, права на човека, развитие, това са големите въпроси за Обединените нации. Ние имаме становище по всички тях. Вчера имахме е, среща, на която от 108 изменения, предложения за изменения и 9 компромисни, разработихме 9 компромиса работихме заедно и се опитахме така да направим, изгрим компромисите, че те да са е, приемливи за политическите групи. Надявам се, че сме успели. Е, имаме, е, обсъдихме особено едно изменение, което е, бе е, на тема е, по която Европейски съюз играе важна роля, именно подкрепа на демократизацията е, и пращането на наблюдателски мисии е, при избори. Това е свързано с сините каски, което, нещо, което дразни сините каски, миротворческите сили и не зная всъщност как трябва да, да построим сътрудничество си с тях, как да си разпределим задачите и отговорностите така че е, това беше е, смисъла на това е, предложение за изменение, по което обсъждахме, което обсъждахме много интензивно вчера. В крайна сметка то бе претърпя доста промени, но на, мисля, че намерихме добра формулировка. Сега всичко това е внесено като устно изменение тази сутрин. Надявам се, че ще намери вашата подкрепа. Опитахме се цялата тема да да, да държим така, е, да, да, да не се размиват темите, например, важните теми като търговията, оръжените търговия, да се обсъжда заедно с въпреса с офсетите, с страничните и компенсационни сделки, да се обсъдим преди, преди да, да стигнем до някакви позиции, преди да засегнем въпроса на общото, въпроса на общото събрание. Не искаме да да е, те първа да започваме е, да, да се занимаваме с темите за устойчивото е, развитие и целите на хилядолетието, би трябвало в една разумна форма да разработим всички тези теми, така че когато делегацията ни замине за общото събрание през тази есен, да има готовност по тези въпроси. Има една институционална новост в този процес процес. Това е изискване към съвета. След общото събрание отново да седнем заедно и да видим какви са нашите приоритети и по какъв начин в рамките на общо събрание те ще бъдат, ще се развиват, как, къде е възможно вероятно да постигнем целите си, къде не и да видим какви в такъв случай по този начин ще се затвори цикъла на взаимодействието между съвета и Европейския парламент по тези въпроси. Както казах, това ще направи по-разумно и така работещо взаимодействието ни в е, отново тази тема ще разгледаме след лятната вакансия. Сега е, ще се радвам, ако имате бележки и коментари по въпроса. Благодаря. Благодаря, господин Плене има думата. Благодаря, господин председател. Бих искал в самото начало да благодаря на граф Ламсдорф за е, начина по който работи и си взаимодейства с е, е, докладчиците в Сянка. По същия начин съм много доволен от компромиса, който постигнахме вчера. Надявам се, че тези изменения за компромис ще подобрят очевидно нашите, текста на нашите препоръки към съвета. Вие подчертахте тук значението на ролята на Европейския съюз в е, рамките на е, Обединените нации. Е, това може да стане само ако, разбира се, говорим в един глас. Това са общи препоръки по институционалните теми, но те вземат отношение към по актуалните теми, като Сирия и Мали, например, където, разбира се, международната общност където международната общност трябва да действа като такава. Приятия вчера текст разширява в известен смисъл е, с е, темата за споразумението по е, търговията, оръжената търговия, трябва да кажа, че държавите членки са авторизирани от първи, на 1 юни да подпишат този договор. За съжаление, обаче, изменение 74 на госпожа Гомеш не, не мога да подкрепа. Госпожа Гомеш изиска, иска е, от тази страна е, да отидем отвъд границите на този договор, е, това е нещо, което аз не бих приял. За съжаление, също така, за съжаление, докладчика не подкрепя моето изменение 26 Мисля, че в миналото съм дал множество примери. Е, е, сме видели примери на това, че ако няма консенсус или едино, единодушие, поне е, е, там, където има е, мнозинство, макар и просто, е, би трябвало предложенията да се приемат. 37, 38, 39 са прияти и това ме радва едно предложение за изменение на колега, а именно 88, отнасящо се до антисемитизма, остана в текста. Иначе проекта е доста балансиран, проекта за текст е доста балансиран и се надявам, че гласуването утре ще е, потвърди това. Благодаря. Мис Мойнис, please. Госпожа Мойнес, благодаря, господин председател. Благодаря, господин Ламсторф, за този текст. За съжаление, аз съм малко объркана, като се има предвид дебата, който току-що проведохме тук смятаме, че химера да може Европейски съюз да говори с един глас. Ние не можем да го направим в Брюксел, не виждам как ще го направим в Нью Йорк. Новите компромисни изменения от отчитат повечето от нашите предложения, нашата загриженост, особено по е, кохерентността, последователността на Европейския съюз като глобален фактор и защитата на една обща позиция на държавите членки в съвета за сигурност на ООН и да има позиция на Европейския съюз в съвета за сигурност. Това са нещата, които ни тревожат, както и процеса за предотвратяване и е, решаването, разрешаването на конфликти. Тук се включва и сирийския конфликт. Искаме да покажем е, отговорността, финансовата помощ за беженците, да обърне внимание на ситуацията в Мали, онова, което се извършва в мироопазващите мисии, има някои неща обаче, по които не сме съгласни, особено с, една важна точка за социалистите, а именно търговията и член 74 за прехвърлянето на оръжия, за борбата срещу липсата на прозрачност. Ние искаме да се борим за по-голяма прозрачност. И аз не мога да си представя, че може да има политически групи в Европейския парламент, които да са против по-голямата прозрачност. Ние не разбираме позицията и на докладчиците от други групи по изменени 86 и 96, които които се отнасят за признаването на насилие, насилието срещу правозащитници, срещу членове на синдикати, журналисти, тук няма проблем, не би имало проблем да се включат и религиозните вероисповедания в алинея първа, да има повече универсалност. Изменение 92 призовава Европейския съюз да действа срещу смъртното за, а, на, а, наказание в света. Аз не виждам тук защо то в списъка за гласуване е сложен минус. Миналата година в препоръката ни одобрихме необходимостта от баланс в Г20. Сега виждаме, че не е постигнат напредък и аз съм изненадана, че тази година докладчика е против. Също така е, много важна тема са промените в климата, беженци, е, прогонени от климатичните промени. И искам също така да ви призова за подкрепа на а, е, изменение 97 и 98 особено във връзка с Конвенцията за борбата срещу корупцията, която е ратифицирана от Европейския съюз и от държавите членки, която е много актуална в този момент. Председателя, благодаря. Може би когато говорите 96 и говорите за хомосексуалисти. Може би социалистите имат някаква друга нумерация на измененията. Тук е, има някакво объркване. Има някои неща, които вие споменавате, които не предизвикват никакъв проблем. Господин Уотсън е последния оратор. Благодаря също. Искам да, благодаря, да поздравя колегата си Александър Граф Ламсдорф за това, което е направил. И през целия мандат е следил така съвестно взаимоотношенията между Европейския съюз и Обединените нации. Ние сме щастливи, че имаме такъв човек сред нас. Аз искам да се позова на едно изменение, с а, което подкрепиха всички партии и си заслужава да бъде а, обсъдено с а, даването на асемблея към Обединените нации. Доста консервативно списано, редактирано и се нуждае от възможно най-широката подкрепа. То не предлага незабавна промяна, но поне да се помисли за парламентарна асамблея, т.е. един опит за реформа на един орган, който остана наистина непроменен така в ръцете на дипломатите като се изключат някои национални подходи. Тези от нас тук, като Петеринг, които работиха през целия период на развитие на Европейския парламент като институция, си дават сметка за специалния гений, елемент на гений, който един парламент може да допринесе към работата на една общност. Защото парламентите са много различен тип орган по начина по който обединяват хората, хора, чието интереси не са просто а, да представят а, местата, където, откъдето идват, но и а, цялата интересите на всички представени в а, този орган. И за това аз а, държа на това. Не очаквам универсална подкрепа. Сигурен съм, че някой националист, е, като Лорд Армас е, и господин Танаке, едва ли въобще ще обърнат внимание или ори ще бъдат възмутени от такава една идея, но все пак се надявам на един така съществен, на съществена по обем подкрепа за моето предложение. Господин Танък. Обратно на това, което казвате, сър Грам, аз подкрепям този принцип и повдигнах същия въпрос, не знам дали ви присъствахте пред председателя на Общото събрание на ОНЕ по-рано тази седмица и от беше, че първо това ще струва доста да се включат голям брой парламент, туристи да идват и да се пътуват до и от Нью Йорк. Второ, около 50 или повече процента от държавите членки не са парламентарни демокрации и за това кои парламенти ще признаете да бъдат представени, кои не. И трето, разбира се, трябва да сме внимателни за това какво искаме. Някои а, от парламентаристи ще защитават по-скоро, ще по-ревностно своите национални интереси, отколкото дипломатически дипломатите и министрите. И трябва наистина два пъти да помислим преди да го предлагаме. Аз иначе, колкото и да се очудвате, аз подкрепям тази ваша инициатива. Um, В този контекст, моят патриотизъм, наблягам на думата патриотизъм, а не национализъм, казвам, придобива вида на абсолютно, е, абсолютен ангажимент на Обединеното кралство, а именно, че е, постоянното място в съвета за сигурност на Обединеното кралство си остава е, наистина е, абсолютно ненакърнимо и свещено, въпреки непрекъснатите опити е, колеги да го подкопаят да, е, и в този парламент, и в този, тази комисия. И се надявам, че либерал-демократите поне по време на избори ще ясно ще кажат какво мислят по своята политика като член на, на съвета за сигурност. Не бих се... с Право за отговор. Не бих се съм усъмнил и за миг във вашия патриотизъм, но това подкопаване продължава. Има широк консенсус между групите, които подкрепят и нашата подкрепа в крайна сметка за идеята за общо място в съвета за сигурност на Европейския съюз. Е, да, направим впечатление ваша е, думата, която използвате sacrosanct, е, свято изконно, изконно е, понятие. Това е дума, която се използва в религиозната сфера, е, в религиозния жаргон, но не и за политическа, политическия, но е, няма значение. Становището на мнозинството тук е, че ще има подкрепа за една цялостна, дълбока реформа на съвета за сигурност, е, което, е, както знаете, днешно време е не помръдва особено, защото ентусиазма е, сред пете е, членки на света. Сигурност е, не е особено голям, меко казано. Мария, сега някои от въпросите, номерата на точките, които споменахте, обърках се малко, търсейки в превод поне номерата на точките, които вие споменахте. Нещо не отговаряха на това, което виждам в текста. Сега по парламентарната асамблея. Това е дебат, който повтаряме всяка година. И тук не, нещата не опират до партии и политически е, сили. Е, трябва много сериозно да си помислим какъв е практическия смисъл какви и, и е, концептуално, кон, концептуално как е, ще излезеш нещата. Имаме е, държави членки на Обединените нации, според хартата е, Обединените нации са държ, организации на държавите членки, те изпращат свои представители там. Нищо в хартата не пречи държавите членки да включат депутати в националните си делегации и някои държави го правят. Е, обикновено, когато е, там отива външен министр, плюс делегация от Националния парламент, която, е, която се включва и в общото събрание, участва в общото събрание, всяка държава може да го направи. Второ, с един, в Интерпарламентарния съюз на глобално равнище вече имаме орган, в лицето на този Интерпарламентарен съюз имаме орган, който обединява парламентарните интереси и е много тясно свързан с Обединените нации, като има статут на наблюдател, и аз мисля, че една парламентарна асамблея ще е, дублира функциите на, тази, на този е, съюз. Сега въпросът с е, хартата. Бихме имали парламентарна асамблея, която според хартата или ще има наблюдателски статут, или там някъде периферна функция, или ще е един субсидиарен допълнителен орган към Общото събрание, което означава, че депутатите като правен е, статут, е, статус, като правен статус е, ще имат значително по-слаба позиция, отколкото представителите на жарите членки в общо събрание. Е, просто насочвам вниманието ви към това и ви приканвам да си помислите добре, когато, е, решите, когато вземете решение как да гласувате. Въпросът за ресурсите също се спомена. Това е въпрос, който е, редовно обсъждаме. Въпрос, е, основният въпрос е, че значителен брой е, от е, държавите членки на демокрации не са демокрации и бихме като Европейски парламент, защото е, от гледна точка на Обединените нации. Ние сме парламент на едно регионално тяло, а не на държави членки, но нашите национални колеги ще е, се видят обградени от е, демократично избрани севернокорейци или демократично избрани колеги от Китай или кубински, кубинци демократично избрани, които всички ще твърдят, че като депутати имат право да е, участват, да присъстват на заседанията на Обединените нации, на Общо събрание. Затова не съм убеден, че имаме нужда от парламент парламентарна асамблея. Изменението от 2004 е добре формулирано, малко, меко, консервативно, но то ясно казва, че искаме да създадем парламентарна асамблея аз ще гласувам отрицателно както и преди, но колегите трябва да решат за себе си по съвест, да гласуват по съвест. Но засилването на международната интерпарламентарната е, е съюз и подобряване на взаимодействието между отделните парламенти, мисля, че е, това е по-добър е, начин и по-добре защитава статут ни в ООН. Очаквам гласуването утре и очаквам взаимодействието с колегите по тези въпроси и в бъдеще в рамките на работната ни група и комисията. Благодаря. Thank you. Благодаря ви. Следващата точка. Значи тази точка трябваше да приключи до 11.30. И а, а, моля, бъдете кратки, тъй като очакваме министър-председателя на Турция. И сега а, Майкъл Гале Майкъл Коблер и е, делегатите наблюдатели на избори 11 май. Това беше историческо събитие, защото 90 1947 година а, изборите се смятаха, че са много справедливи. 60% беше избирателната активност, най-високо от 70-та година насам. И сега ще дадем думата на господин Галер да направи своя отчет. Благодаря, драги колеги. Няколко факти и цифри, е, числа първоначално и е, след тях ще премина на английски, защото цялата ми материя е на английски. Е, намерението е на 3 април. Е, е, е всъщност делегацията дойде, присигна в Исламабад на 3 април и е, знаете, че следващата година е, затварят врати техните, е, техния парламент и след това е, юли е, ще бъде представен окончателния доклад е, с препоръките от мен. Имахме е, 52 наблюдатели, разделени в 26 екипа и е, 46 е, е, отделни наблюдатели. Е, предимно дипломати е, и е, няколко делегации, и делегацията на Европейския парламент с е, общо 140. Европейския парламент делегацията беше водена от Ричард Хауърд. По-малко бяхме този път, защото но не се безпокойте, нищо не се случи на наблюдателите по места. Е, е, числата са, статистиката е, е готова, 46,2 милиона са гласувалите. 55% е участието в изборите, в сравнение с 44% преди 5 години. Тогава 35% бяха гласували. Това е значителен напредък. Имаше разпределението на гласовете в Исламабад 61% участие, в голямата провинция Панджаб също 60%, в Синд до Карачи 54%, Кепи Кей 54, 45%, в Балучистан е, столица на провинция 43%, е, в е, федералните федерални зони 36% е участието. За съжаление, в дали на изборите трябваше да бяхме свидетели на на насилие с 46, е, което, е, които отнеха 46 е, жертви, Наложи се повторно е, гласуване, допълнително преброяване на, на някои, е, в някои райони, тъй като имаше е, в някои избирателни райони преместване на, на избиратели от един в друг район или двойно гласуване в два. 90, 79 места все още не са решени окончателно. Най-голямата партия е Номар Шариф. Те имат 72 места в парламента. 145 глас са спечели. Народната партия на Пакистан са най-големия губещ, имат 29 места. Е, е, бившия е, играч на крикет е водещ и традиционно силната партия в Карачи е получила 80 места и една ислямска партия Джамат е получила 10 места, всички други са под 10. Забележително е, че до сегаща младежка партия, Алами национална партия, общо е, е, е спечелила само едно място. В, е, до 20 юни е, ще се е, е, правят допълнителните е, избори. Е, е парламента е, ще бъде конституиран на 1 юни следващата седмица и до 3 юни в тези три дни ще бъде избран и министър-председателя, който по всяки вероятно ще бъде на ваш Шариф. Сега ще мина на английски. Констатациите, които искам да представя, не се отклоняват много от това, което казах. Ние казах, е, установихме, че е, избирателният процес беше конкурентоспособен, независимо от военно насилие. Някои от основните констатации бяха, че можем да установим силна ангажираност към процесите на демокрацията. Партии ще продължават да участват в избирателния процес, независимо от силното, високо, силното военно присъствие в някои части на държавата почти нямаше насилие в най-голямата провинция Панчаб. Там избирателната активност беше по-висока от другата. Имаше нещо конкретно. Пакистанските талибани по принцип заявяват, че изборите са не ислямистски и а, увеличението в избирателната активност от 44 на 55% показва, че избирателите не са подкрепили тези е, екстремистски вотове. Имаше три партии, които се смятаха, че са светски, партията Лами в Карачи, талибаните ги заклеймиха и а, те се насочиха срещу техни кандидати. Имаше и също така акции срещу други участници, имаше митинги. А, които не можеха да бъдат проведени в предвидените мащаби. Демократичният напредък на Пакистан се вижда в по-голямата конкурентност по време на изборите тази година. Изборите и а, мисията на наблюдателите имаше, имаха присъствие в много държави, много голяма част от държавата. Държави, партии, които минал, преминалите избори бойкотираха изборите, сега участваха. Това беше допълнителна заплаха за сепаратистите от Белочистан, те преди не искаха да участват в избори. Също така имаше повишение на броя на регистрирани жени, както и голямо нарастване на броя на жени кандидати. Е, също така имаше е, дезагрегирано участие обикновено мъжете и жените в Пакистан гласуват отделно или в отделни избирателни секции, или в отделни избирателни помещения в една секция. Политическото участие на жените продължава да е малко, само 3,4% от кандидатите във връзка с избирателната роля – в момента е, наблюдавам 86 милиона регистрирани гласоподаватели. Все още има 11 милиона по-малко жени. За жените имаше 60 допълнителни места в парламента, които не бяха оспорвани и 10 за немюсюлмани. 72 места бяха оспорвани. Виждаме резултатите за различните партии. И а, а, всъщност не а, използваните а, запасени за жените места ще бъдат разпределени пропорционално на съответните държави. Същото ще бъде и за местата в парламента за пазени за немюсюлманите. Новото в сравнение с последния път е, е че Пакистан е, зачиташе договора за правата на човека. Е, е, и по-специално член 25, в който се уреждат е, правилата за явяване на дадено лице като кандидат е, тези неща не се спазваха в последния път в 2008 година. Член 62 и 63 на Конституцията бяха приложени във връзка с личната избираемост на даден кандидат на базата на критерии. Те се прилагат по различен начин от тези, които са отговорни за регистрирането на кандидатите. Също така трябваше да се провери дали всички кандидати имат право да се представят Имаше някои странни решения, няма да се впускам в подробности на този етап, но в някои случаи имаше а, обърнати отменени решения, също така имаше изменения в Конституцията, които даваха възможност за парламентарен процес, избиране на ръководството на Пакистан тези механизми бяха ефективно приложени при тези избори. По-рано, включително и последния път, ЦИК беше определена от президента този път, и това беше една препоръка от миналия път, имаше парламентарна комисия, в която се решаваше а, от главния комисар на изборите да се постигне едно общо междупартийно споразумение, за да може е, избирателната комисия да се издигне над партийните борби. Това беше постигнато не само поради консенсусното номиниране на главния комисар за изборите. Това трябва да се от е, председателя се намесва е, и малюратора оратора да приключи. Имаше и други е, проблеми, по които имаше подобрение, не е изцяло удовлетворително. В общи линии ролята на гласоподавателите беше по-прозрачна, нямаше обвинения в фалшифициране на изборите. По принцип, пресата беше по-свободна в сравнение с миналия път, но това не означава, че те еднакво са отразявали всички партии. Забелязахме, че има много силни статистически данни в а, обществените и в частните е, телевизии и медии. Така че всъщност нямаше равнопоставеност в медиите, но това не се дължеше на намеса на правителството, а по-скоро на избора на отделните медии, и техните собственици или организатори. На последно нещо, общността Ахмати продължава да бъде обект на дискриминация за разлика от другите малцинства, те трябва да се регистрират отделно. Това доведе до бойкот на тази общност. За съжаление, този проблем не беше решен. Ще спра тук повече подробности. Ако искате, мога да ви предоставя. Господин Хауит, вашето становище. how... нямаше микрофон за оратора. демокрацията е чудесно организирана в Европа. И затова може да си позволим. Това бе днешното, но това беше сега. Ще започна като поздравя господин Галер, като приятел и колега. Той беше главен наблюдател през 2008 и по спомените му от добрите подобрения също бяха впечатлили много други парламентаристи. Аз благодаря на господин Галер за работата и за това, че работихме заедно. Беше първият път. т.е. прецедент. Важно е да се каже, че водача на въоръжените сили на Пакистан направи реч, че военните няма да се намесят, че гарантират мирни избори. Хората повярваха. Това беше много, е много важно да, познаем, че, да признаем, че това е страна с много крехка демокрация но прави ясна стъпка напред, независимо от трудностите. По отношение на насилието проведахме дискусия как да я представим. Да, бих го описал с думата ужасно и важно е да се каже. Несъмнено, от пакистанските талибани, три от партиите в страната, те потенциално оказаха влияние върху резултатите. Ние, наблюдателите, не можем да си затворим очите. Проведохме среща с един от водачите. Имаше охрана с картечници и а, имаше бомбена атака, бяха загинали някои от колегите му. Важно е и това да бъде отразено в казаното от нас. Но на този фонд, фонд самата голяма изборна, избирателна активност беше нещо като предизвикателство. Ето ви чухте цифрите но особено КПК и области, където тези атаки бяха наистина доста голями. А, и там хората излязаха и не бяха задържани по домовете си. А, в Европейския парламент а, трябва да кажем, че ако четем само в европейските медии какво за насилието, там не получаваме точната картина. Аз бях панджапа там изборите бяха много приятелска обстановка, хората ентусиазирани за отношенията, което беше една от най- така, критичните точки бяха приятелски. За първи път виждах случаи на дискусии, преговори по отношение на преброяването от урната а, дали предварително са натикани бюлетини, но факта, че а, избирателната комисия а, а, можа да а, постигне пре а, нов избор, беше много показателен за мен. А, демокрацията се проявява най-добре, като се види как стоят нещата по места. А, на малките места, да се, да се възстановят местните власти на управление. Това ние от Европа трябва да го подкрепяме и за в бъдеще. тъй като времето ми е малко, ще кажа два неща. За по-общите последици от тези избори много ясно е, че стабилността на страната е, е, от ключово значение за всички нас поради, поради съображение за сигурност. Това е много голямо, огромна страна с огромно население, един потенциален търговски партньор а, и а, изхода от изборите показа една, едно стабилно мнозинство. Не съм виждал система при която с мобилния си телефон можеш да се включиш и да видиш къде ти е а, избирателната секция. 14, 40 милиона посещения на мобилните телефони проведаха хората, населението на тази страна. И това е нещо, което си заслужава да бъде отбелязано. И разбира се, тъжните случаи, когато имаше жертва паднала от някъде и хоспитализирана. След това се проведе а, хилед, хилядно шествие, а, което в негова подкрепа с видеостени. Такова нещо не бях виждал в избирателни кампании. На заключителната пресконференция помолиха да ни кажат дали ще, как ще отговорим на искането на Пакистан да се присъедини към GSP+, но ние казахме, че а, сега не можем да правим коментари, освен на, на базата на етичния кодекс. А, за нас бе наистина голяма привилегия да бъдем наблюдатели на тези избори. Аз за мене беше наистина много полезно и беше удоволствие. И аз отново благодаря на Майкъл и на всички колеги от делегацията на съюз, Европейския съюз за подкрепата. Благодаря, господин Ховит. Господин Танък. Благодаря, господин председател. Наистина, благодарност и поздравления на Майкъл Гала, който прави втори път е, това и трогателните думи на е, моя колега Лейбър и Сличър Хавит е, наистина такава мисия винаги е съпътствана с известен риск, заплахите за насилие от страна на талибаните и други, е, така че е, които не вярват в демократичния процес и правото на хората да променят правителство, да сменят правителства чрез е, е, в избирателните урни. Много съм успокоен, доволен от това, че е, това е едно предаване на властта за пръв път по демократичен път без намеса на военните и е, това говори добре за мира, сигурността и демокрацията в региона. Сега предполагам, че е, вече е, си сте отговарили на по-политически въпроси, свързани с е, новото правителство на Пакистан. Е, казва се, че е, казахте, че новия е, премьер е, Шериф е, се е получил от е, опита, военните и Мушараф. Аз съм приятел на Индия и съм доволен, че той в няколко свои изявления така проявява готовност да продължи сближаването с Индия, въпреки проблема с Кашмир, да гради мостове след напрежението и размириците в Мумбай. Също времено обаче той е готов да да говори с умерните талибани в Пакистан. Как ще постигне двете неща? Как ще ги комбинира? Дали това са само, е, е само предизборна демагогия или ще успее да, да е, води диалог с е, е, по-разумните талибани и да гради мостове към Индия през Кашмир. Е, сега в пакистанската диаспора в Лондон, там има известна толерантност към, по отношение преследването на мюсюлмани. Има ли нещо вярно в това? Какво мислите? две минути за докладчика да отговори. В рамките на моите правомощи ще направя няколко окончателни бележки след изготвянето на окончателния доклад. Има една програма за последващи действия от страна на Европейския съюз за по-силно и по-нататъчно ангажиране с управляващите, за да може да се приложи да се работи по прилагането на правилата. Много е важно да продължим сътрудничеството, което установихме през последните пет години. Съществува политическа воля и аз мисля, че можем наистина да допринесе много полезно за стабилизирането на тази държава. В други по други въпроси, по въпроса за отношенията с Индия. Имаше отправена покана за Индия да участва в церемонията по встъпване в длъжност на министър-председателя. Така че ако това стане, и също така по въпроса за изтеглянето от Афганистан беше взето отношение. Добре, мисля, че имах две минути а, в отговор на прекъсването от председателя, но а, ще ви кажа по-нататък а, повече. Виждам, че господин Хауейт във връзка с религиозните мълцинства, това, което беше важно, че преди изборите имаше интервю с индийски журналист в индийска журнал, е, медия, е, за което, на което се предаваше голямо символично значение за сближаването с Индия. А по пакистанските талибани мисля, че може справедливо да се каже, че преди те бяха просто криминален елемент. В деня на изборите те е, проявиха организираност, която трябва да бъде отчетена и също така има е, свидетелства за тесни връзки между пакистанските и афганистанските талибани. Ние трябва да говорим с талибаните, е, трябва да говорим твърдо, но все пак да говорим. И аз чета, тълкувам това, което казват политиците – Председателя се извинява и го прекъсва. Уважаеми колеги, дами и господа, нека да открием заседанието по точка 9 на нашия дневен ред. Е, за мен е удоволствие да приветствам днес заедно с колегите, е, с колегата ми Едуард Кукън, господин Ивица Дачиш, министър-председател и министър на вътрешните работи на Република Сърбия. Господин министр-председател, след вашия дебат с вашия вице-премьер, наблюдавахме много промени. Споразумението с Косово. Поздравявам ви за личната ви ангажираност и искаме да надградим, искаме, искаме да приветстваме е, службата на Европейския съюз, е, мерките в борбата срещу корупцията. Това е много важно. Борбата срещу корупцията и организираната престъпност, зачитането на правата на човека и основните свободи. Това е основата за присъединяването. Аз очаквам заседанието на Европейския съвет през юни, когато се надяваме да бъдат отчетени положителни резултати и смятам, че тази позиция, която заемате и постигнатите от вас постигнати от вас напредък ще убеди всички нас. Знаем колко е трудно. Всички емоционални, политически, исторически, културни въпроси се намесват във всички тези решения. Всичко това засяга вашата държава, но то може да бъде решено по мирен начин и ние всички а, с интерес ще изслушаме вашите пояснения, господин председател, министр-председател, имате думата. Уважаеми господин Брок, госпожи и господа, евродепутати. Благодаря ви, че ме поканихте да направя тази презентация в Комисията по външни работи на Европейския парламент. Позволете ми още в самото начало да изразя удовлетворението си от неодавна приятата резолюция на Европейския парламент за интеграцията на Сърбия, която отразява сегашното състояние на нещата с интеграцията на Сърбия на нашето правителство е дадена възможност да продължи по пътя, който беше поет към Европа. Е, препоръките на съвета на Европа, на Европейски съвет от декември миналата година бяха отчетени с необходимата сериозност началото на преговорите за нас е реалистична и постижима цел. Сърбия за приема диалога с Прищина на най-високо равнище с петима представители на външната политика, политиката за сигурност. Ние гледаме на това добронамерено като едно устойчиво и дългосрочно решение, което отговаря на интересите на двете страни с голям политически риск. На 19 април Турция, а, извинете, Сърбия постигна споразумение с Прищина. И това беше историческа стъпка напред към решаването на въпроса с Косово, Метохия и положението на сърбите в тези държави. Сърбия не е признала независимостта на Косово но а, проблемите трябва да се решават взаимно приемливо. С а, споразумението а, се а, дава възможност да създадат а, сръбски общини в Косово и Метохия, а, включително с, с хартата за правата на мнозинството, местно самоуправление – сръбските институции в Косово и Метохия ще бъдат наблюдавани от Прищина с много ясно определени права и задължения във връзка с автономията, както по отношение на създаването, така и на финансирането им. Това не означава създаване на Република Сръбска, тъй като има много ам, дилеми, свързани с това. Това споразумение е от изключително важно в новия а, етап на отношенията на сърби, косовари и албанци. Това ще бъде основата за ново и много по-бързо економическо развитие. Следващата стъпка която е необходима за постигане на дата за начало на преговорите, е свързан с прилагане на споразумението с Прищина. В наш интерес е да приложим всичко, което е договорено с Прищина и тук няма място за дилеми. През последните дни Сърбия прие план за изпълнение и позволете ми да ви уверя, че сръбското правителство ще направи всичко, което е по силите му, за да се изпълни това споразумение напълно, като по този начин се премахнат последните пречки за вземане на решение на Европейската среща на върха. Уважаеми а, евродепутати, позволете да ви а, уведомя за последните реформи, реформата в съдебната система, закона за съдебната система, плана за функционирането на съдебната академия. Планираме да приложим, да приемем план за следващите пет години които да осигурят прозрачна съдебна система с право в ред. Борбата срещу корупцията може да се оцени като много успешна и това беше отчетено в докладите и на Европейската комисия и на Европейския парламент. Приемането на стратегията в борбата срещу корупцията ще бъде приета с нулева толерантност. Стратегията предвижда механизми за организиране и сътрудничество между съответните органи, включително между полицията и прокуратурата. Позволете ми да откроя един факт. Миналата, седмица, миналата година изменихме някои разпоредби на закона. Сега обаче предвиждаме нови изменения в наказателния кодекс, който ще създаде по-добра правна рамка и антикорупционна рамка. Работи се за борба срещу дискриминацията в Сърбия също така за подобряване на положението на социално уязвими групи. Ще продължаваме да се борим срещу корупцията и организираната престъпност миналата година. Броя на търсещите обежище намали правителството на Сърбия прави всичко възможно за решаване на проблема с повишаващия се брой беженци, в, търсещи убежище в Германия. А, що се отнася до правата на човека и правата на малцинствата, правителството работи активно за прилагането на новата стратегия и плана за действие за борба срещу дискриминацията, особено на уязвими социални групи и малцинства, които са обект на дискриминация. Това беше първия държавен документ, който ще се занимава с проблемите на ЛГБТ и ще предложи комплексни мерки за подобряване на тяхното социално положение и премахване на дискриминацията срещу тях. Постигнат беше напредък в отношенията с съвета по националните малцинства, подобрено е финансирането, организират се е, инициативи за реактивиране на националния съвет по тези въпроси. Най-важният въпрос е економическата ситуация, економическия сектор. Както знаете, проблемите от економическата криза в Европейския съюз се отразиха тежко и на Сърбия. Безработицата е основен проблем. Тя надвиши 25%. Заплатите и пенсиите са много ниски спадането на жизнения стандарт на гражданите е, е забележимо, макар че има някои насърчителни е, показатели. В началото на преговорите с членство на Сърбия в Европейския съюз е, ще бъдат според мен сигнал за стабилизация, образованата и ефтина работна ръка, отличните закони, споразумените за свободна търговия с много неевропейски държави, сътрудничеството между Европейския парламент и парламента на Република Сърбия, интерпарламентарния диалог, делегацията на Европейския съюз, отношенията с източноевропейските държави са много важни. Ние очакваме, че на последната среща на върха тези отношения ще бъдат издигнати на ново по-високо равнище и а, ще се установят а, контакти на високо равнище с Сръбския парламент. Вашето сътрудничество е много важно. Уважаеми евродепутати, в заключение позволете ми да спомена нещо, което е не по-малко важно а, за Сърбия и а, източна Европа, разширението на Европейския съюз. Като министър-председател на една държава, която търгува почти с, а, с, а, с, а, две трети от търговията ни е с, а, държавите на Европейския съюз. Искам да апелирам към вас да не се забавя присъединяването на Харватия. А, Сърбия отчита това, че разширяването на Европейския съюз е най-успешната история на разширяването и отношенията с европейските държави са подобрени. В сърцевината на споразумението е най-големия мирен проект на Европа. Сърбия не иска да се пишат нови правила за нея, а по-скоро да се използват известните критерии, приятите критерии и за нас. Позволете ми да ви уверя, че Сърбия ще свърши твоята част от е, задълженията си. Това е интегрирането на Сърбия в Европейския съюз е изключително важно за целия регион и се надяваме, че Европейския съюз ще оцени усилията направени от от Сърбия по такъв начин, че Сърбия и а, останалата част от региона да а, се доближат повече до Европейския съюз и да станат а, пълни членове. За заключение искам да благодаря за подкрепата от страна на много евродепутати и а, за това, че вие се съгласихте Белград да стане европейска столица на културата в 2020 година. Това е много важно за нас, не на последно място поради различните културологични влияния на Сърбия в нейната история, тогава когато Сърбия е била в, разделителната линия между исти, изтока и запада. Повече от 20 римски императори са родени в сегашните територии на Сърбия. Преди 17-18 века беше прият небезизвестния милански едикт в Сърбия. Благодаря ви и естествено аз съм на ваше разположение, както казах на вашия председател на комисията, да отговоря на всякакви въпроси, които имате да зададете и да чуя вашите предложения. Както знаете, Сърбия загуби много време. Брутният вътрешен продукт на Сърбия е 65% от това, което е бил в 89-та година. Сърбия днес не може да прави малки крачки напред, на нас а, необходими големи скокове. А, хората а, живеят трудно в Сърбия, но всички големи стъпки, всички големи а, пътешествия, както пътешествието към Европейския съюз, трябва да започнат с една първа малка трудна стъпка. Аз мога да ви уверя, че ние сме направили тази стъпка. Искам да ви уверя, че ще бъдем силно отговорни в подхода си за приемането на всичко, което беше договорено в диалога с при, Прищина. Благодаря ви за вниманието. Thank you very uh, much. The floor has uh, Mr. Господин Кокан има думата. Благодаря, господин председател, че ми давате думата. Горащо приветствам министър-председателя Дачич в Европейския парламент и в нашата комисия. Познавайки страната и региона малко, аз напълно си давам сметка за факта, че да из проведеш промените, които сте започнали, е необходимо много силен, много голям политически и личен кураж. Затова аз съм насърчен от резултатите, постигнати от новото правителство на Сърбия. Спомням си, че програмата, по която беше формирана коалицията. Ясно бе заявено, че те искат да тръгнат по европейския път и е много несърчително, че до сега вие наистина е, спазвате обещанията си и че имате конкретни факти, с които да го докажете. Това е много важно, според мен. И тъй като до сега наистина вървите по този път. Аз искам да ви насърча да продължите и по-нататък, независимо от трудностите, но знайте, че имате подкрепата на всички нас. Също така искам да изразя благодарността на членовете на делегацията за Юго-Источна Европа за това, че бяхте на разположение при, по време на нашето посещение в Белград. Не ни дадахте 5 минути, а цели 2 часа и то много вълнуващи, интересни 2 часа. Ние сме удовлетворени от дискусията и очакваме пак да ви виждаме било тук или ние като отидем там. Историческата промяна на Сърбия и нейното привързване към Европейския съюз, разбира се, е трудна и гигантска задача, но вие ни показахте, че сте решени да го правите и че а, вървите по този път. Така че е, имате пълната под, наша подкрепа. Министър-председателю, няма да продължавам а, по този начин. Благодаря ви за информацията, която беше пределно ясно и разбираема. Искам да ви задам един въпрос и да ви дам, може би, възможност да изразите философията си по един въпрос, който според мен не нужно предизвиква тревога в тази зала в, сред, е, сред парламентаристите. Сърбия и Русия. Някои колеги тук смятат, че проруските елемент във вашата политика е прекомерно силен и имате критични бележки. Да имаш добри отношения с Русия не е нещо лошо. Всеки иска да има добри отношения с а, а, Русия, но във вашия случай а, съществуват съмнения а пък, разбира се, има си исторически естествени връзки между Сърбия и Русия и добри отношения между двете. Обяснете ни, моля ви, вашата философия, вашата гледна точка, позиция. И то по, като някаква профилактика, не за да даваме храна за ненужни спекулации по въпроса. Благодаря. Имам дълъг списък. Всеки оратор ще има две минути, моля. Съркачин. Грация, президенте, оноревле, Благодаря, господин председател. Господин министр председател добре е дошъл в парламента защото ние се, вие се нуждаете от е, окоръжаване по пътя на вашата страна. Аз а, е, си слушах вашата презентация а, е, и това, което сте направили наистина в рекордно време като правителство, за да получите дата за преговори. Вашето а, посещение е окоръжително за всички нас но трябва да се обясни... Наистина обяснихте на колегите защо Сърбия заслужава да, бъде, да й бъде дадена дата. А сега след вашето посещение за нас ще е още по-лесно да се убедим в това. Това, което особено оценим е ролята на Сърбия като пример и за Македония, Босна и Херцеговина да, да могат да, да слязат на земята. Как слязахте от една, едно по-реално положение, вашата европеизация, усилията ви трябва да бъдат похвалени и вашите отношения с вашите взаимоотношения са, могат да бъдат за пример, който да бъде проучван. Имам няколко въпроса към вас по отношение първо на прилагането. Какво възнамерявате да, да приложите, да приемете в националния ви парламент до тази дата? Какво е положението с а, телекомите, и енергетиката. Срока е юни 2015. Какво сте договорили в това отношение? И последно, днес в медиите се споменава, че ще, ще, ще направите промени в правителството си. Какво по-точно може да ни кажете? Господин министър-председател, добре дошли в нашата комисия на вашите работи в Европейския парламент. Поздравявам ви с историческата стъпка с подписването на споразумението между Косово и Сърбия. Единственият начин за преодоляване на несправедливостите от миналото и за задравяване на раните е европейската интеграция. Друг начин няма. Аз мисля, че в диалог и чрез толерантност и отказ от някои похвати от миналото може да се постигне много, в интерес на сръбските граждани и в интерес, разбира се, на целият регион и на Европейския съюз. Господин министър-председател, аз съм си позволявал тук и на други представители от Сърбия преди в Европейската комисия да Европейския парламент е, да е, задам следния въпрос. Е, знам и вие сигурно ще се съгласите с това, че той има все още голямо въздействие върху политическия, обществения, медийния, академичният живот на Сърбия, но и на всички посткомунистически държави, а това е достъпа до архивите на бившата тоталитарна система, на бившата УДБА в <clears throat> случая с Югославия и предоставянето на тези архиви до сегашните независими републики, които са били в състава на бивша Югославия. Знам, че въпросът е много деликатен и много тежък. Има огромен съпротива не само в Сърбия, но и в много други страни по този въпрос, поради това, че тези, тази агентура се окупава в много от економическият елит, от политическият, дипломатич... в дипломацията, в църковният елит. Това го имаме като тежък опит и от моята страна България. Има ли някакво раздвижване по този въпрос или вие не искате да си отваряте този фронт, разбира се, и това мога да го разбера в, в момента. Опита показва, че посттоталитарните страни в Централна и Източна Европа, които са направили тази стъпка и са показали историята, каквато е била на своите общества, някак си имат повече успех от тези, които са ги заключили и, разбира се, се използват от определени сили за въздействие и за злоупотреби пожелавам успех на Република Сърбия в европейската, по пътя на европейската интеграция и може да разчита на нашата помощ. Всичко добро. Now give the floor to Mr. Raucek, chair of Western... Сега господин Алчек, председател на работата група с Западните Балкани, много важна позиция. Е, благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин премьер, в тази комисия. Първо да ви поздравя за вашата, вашата смелост. Зная колко Трудно е, е да се е, работи по такива болезнени, емоционално е, натоварени е, въпроси, като споразумението с Косово. Така че поздравявам ви с погодбата, споразумението с Прищина и е, е, има и план за изпълнението му, така че всички сме съгласни, че това е вярната стъпка. Ние в групата на социал-демократите следим вашите реформи. Вие споменахте реформа на съдебната система, малцинствата, е, правовата държава и така нататък. Вие сте на верния път. И според нас би трябвало да бъдете възнаградени за това. Сега вече е, топката е в е, полето на Европейския съюз, на правителствата. Те трябва да изпълнят обещанията си и на следващия е, на следващото е, заседание на съвета Сърбия трябва да получи дата. Така поне смятаме ние. Споменахте 2020. Колко важна година ще е тя за Белград. Е, мисля, че е, трябва да имаме предвид тази година, е, когато говорим за, и за разширяването, и за развитието не само на Белград, но и на цяла Сърбия. Сърбия е важен стратегически партньор и страна за целия регион на Западните Балкани. И сега ще ви задам въпросът си. Говорите за економиката. Знаем колко е трудно економическото положение. Е, имате близо 20% безработица. Е, Тоест, нужни, нужни са ви стратегически инфраструктурни проекти. Имам предвид, например, е, свързването на Белград е, с е, магистрали, с е, ЖП е, е, комуникации, бързи влакове с останалите столи, столи, столици, Будапешта, Скопия, Гър, Гърция, Букурещ, София. Това са проекти, които ще дадат ласък и на економическото развитие. Какво мислите по този въпрос? Благодаря. Благодаря, мис Брантнер има думата. Благодаря най-сърдечно. Е, добре, дошъл, добре дошли в парламента при нас. Поздравявам ви за това, което с а, много така смелост и с дълго, а, с прозорливост сте направили и придвижили а, страната си по пътя на реформите, а, това говори за е, наистина една така а, визия за бъдещето. А, поздрави, заслужавате нашите поздравления и благопожелания. Разбира се, трябва да продължите по този път. Сега позволете два кратки въпроса и един коментар. Един въпрос. Какво смятате да правите е, за да, е, е, за сърбите в Северно Косово, за да е, разбират те, да са наясно какво възнамерявате да правите, е, защото това са планове, които ако не бъдат правилно е, е разбрани от е, хората е, на място, е, трудно се осъществяват. Втория въпрос. Нещо малко по-точно да кажете за интеграцията е, в косоварската полиция. Какви процеси се предвиждат, за да се провери е, е, е, прехода на отделни лица, е, как тяхното минало участие в съмнителни дейности преди, всичко това как ще бъде взето преди. И второ, Трето, е, положението економическото на Сърбия е сложно, не виждате още светлина в дъното на тунела. Последният доклад е, е, и констатациите на финансовия съвет са малко е, обезпокояващи, изискват повече е, и по-твърди действия. Времената на, кризи, на криза не са най-доброто време за това, разбира се. Ние от Германия ще се борим за вашето присъединяване е, ние сме за разширяване на Съюза не само до Харватска, е, но и, по, е, но и отвъд, по-далеч, така че сме на ваша страна. Господин Танак има думата. Господин председател, господин премьер, аз съм дългогодишен приятел на Сърбия приветствам това споразумение между Белград и Прищина. Може би моето предложение и, и прогнозите е, е, е може да се окаже, не е нужно след някой друга година. Е, при е, погребението на последния крал на Югославия е, членовете вашето правителство бяха освиркани което а, подсказва, че някои от а, националистите не са удовлетворени а, от това, което става. Господин Кукън вчера а, присъства на среща с босняци и, и, хър, и херцеговци. А, какво ще кажете по тяхното обвинение, че, те не са, че с тях не са водени консултации? Това, което вие казахте в превод, беше, че е, сръбските общности ще бъдат е, под е, надзора на Прищина за първи път. Мога ли да ви запитам какви са отношенията с преките ви съседи? Аз съм докладчик по ам, Черна гора, която има водеща позиция в, в усилията си за присъединяване към Европейския съюз. Какво мислите за Югославия? Ще можете ли да използвате влиянието си, да подобрите отношенията и да решите а, въпроса с името на страната. Харватия скоро ще се присъедини. А, смятате ли, че това ще се отрази на вашия присъединителен процес? Председателя, благодаря господин Цав... госпожа Завела. Господин премьер, добре дошли. За нас е чест да сте тук в парламента и ви желаем всичко най-добро за Сърбия и за региона. Определенето на дата за започването на преговорите ще сложи край на нестабилността в региона. Въпросът ми е какви оча... инициативи на регионално сътрудничество очаквате и как бихте искали да се възползват съседни държави от този исторически момент. Благодаря ви. Председателя, благодаря. Господин Бостинаро. Благодаря, господин председател. Господин премиер, аз много се радвам, че мога да ви приветствам тук и да ви кажа още от самото начало, че вече ще бъде много по-лесно за приятелите на Сърбия да организират а, а, срещи а, с сръбски официални власти. Сега преминавам на румънски. Само тези, само тези, които разбират колко е сложна ситуацията, могат да си представят каква огромна отговорност поемате и какъв кораж се изисква и в Прищина, и в Белград, за да се предприеме тази историческа стъпка. Моля, кажете, предайте на политическите партии в Белград, че ние оценяваме усилието им е, независимо дали са малцинствени или, множество, или партии на малцинство или мнозинството, тази стъпка е историческа. Сега, от тук нататък мисля, че нещата ще са по-прости няма а, основания обаче да бъдат а, поставени нови условия на Сърбия. Е, сигурен съм, че съветът е, ще е, предложи дата за започване на преговорите, ще се обедини около такава дата, защото ролята на Сърбия за регионалната интеграция е значителна, е голяма така че ние оценяваме това, което е постигнало вашето правителство. Благодаря. Господин председател, уважаеми господин Дачич, ще говоря на словенски, да не се объркаме с многото езици. Поздравявам ви за личната ангажираност с реформите политическите реформи, новата политика, около която сте се обвинили в коалиционното правителство. Наистина, това е пример за една съвременна, модерна политика, която е, говори за един нов, модерен европейски път тук е, от е, офиса на бивши председател ние готвим програма за план за Косово и виждаме, че всъщност е, по-голяма част от този план е вече изпълнена, е, изпълнена с това, че вие сте се, се си стиснили ръцете. Ще кажа следното. Сърбия заслужено е възприела една нова политическа линия и аз се надявам, че ще стане член на Европейски съюз. Бих се радвал това да стане. Имам два въпроса към вас. Политическите дейности, свързани с автономията на Войводина – е, това е част от вашата правителствена политика или ще оставите Войводина като един вид аванпост, авангарден елемент е, от вашата политика? Четирите общности в Северно Косово, е, смятате ли, че на това може да се погледне като нещо, което не, е, не съответства на, на, на, на системата, за която, сте, е, която е заложена в споразумението, под което се подписахте с Прищина. Желая ви успех, надявам се, че ще успеете да убедите е, сръбската общественост, че преговорите е, ще е, успеят, че вие ще е, последвате, ще изпълните изисканите и критериите за присъединяване към Европейския съюз. Господин Копа. Госпожа. госпожа. За нас е голямо чест, че сте тук, като докладчик в Сянка от социалистическата група по Сърби. Искам да ви приветствам най-топло за положителната ви позиция по Косово и както много колеги вече казаха, това е пример за други трябва да бъде други, е, е, пример за друг, решаването на други регионални конфликти. Необходимо е за бърз старт на преговорите между Сърбия и Европейския съюз. Нашата политическа група ще ви подкрепи във всички ваши усилия по реформите. Знаем, че все още има много предизвикателства за сръбското правителство в много сфери, но не само вие, но и целият Европейски парламент ще се окажат на вашата страна. Искам да ви запитам за отношения с някои други държави. Сърбия, какви са отношенията с един голям фактор в региона, например Турция? Каква е вашата позиция? Чуваме, че Сърбия има много тесни отношения с Турция госпожа Луначек, последна, но не и по значение. Благодаря, господин председател. Отново от името на зелените. Добре дошли, господин Дачич. Аз съм докладчик за Косово. Искам да чуя какво правите ви, вашето правителство. Миналия, миналата година вие поехте ангажимент, още не бяхте премьер и както каза моят колега Кукън, аз искам и аз да ви благодаря за политическата смелост да тръгнете в този маратон. Вие сте вече някъде към а, 30-те километра, още 2-3 километра не ви достигат и а, надявам се, че ще може да завършите маратона, именно споразумението между Сърбия и Косово ще ви даде възможност за дата за започване на преговорите и Косово ще получи дата за пълни за започване на преговори. И като във всеки маратон има някои пречки. Тази седмица, този уикенд ще бъде Охридската среща на върха, в която ще участват министри, министър-председатели и президенти. И макар, че беше изпратена покана за президента на Косово и за външния министр да участва, това на това присъствие има противопоставяне. Някои от вашите посолства все още не работят за пълноправното участие на Косово в международни прояви. Именно за това искам да ви попитам. А, а, с, какво ще направите, за да може всички сръбски власти и органи да изпълняват това, което беше постигнато на най-високо равнище. Мисля, че това е много важно, за да може вашата страна да върви напред, за което имате пълната ни подкрепа. Благодаря. А сега ще дам думата на а, господин Пьер Мирел от Генерална дирекция разширяване. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че ще имам възможност да изразя оценката за историческия ход на Сърбия и на вас също, господин министр-председател, за визията, която показахте през последния месец в диалога на високо равнище с Косово който беше подпомогнат от Лейди Аштън. Визията беше вдъхновена от Европейския съюз като а, проект на мира, вашата активна ангажираност в диалога и смелите стъпки, които направихте, бяха много важен елемент и похвален елемент и те доведоха до положителната препоръка на комисията за е, преговорите за присъединяването. Естествено, ви, ние очакваме от вас плана за действие и другите елементи, които ви бяха вече договорени и се надяваме, че ще бъде постигнато споразумение много скоро по енергетиката и по далекосъобщителната техника. Темата Косово е много важна за гражданите на двете страни, но и за стабилността на региона, както и за един положителен пример за редица нерешени двустранни въпроси в региона. Неотдавна комисаря Фюле посети Сърбия, е проведе обсъждания по реформите на вашето правителство и очакваме, че стратегиите в сферата на съдебната система, борбата срещу корупцията, срещу дискриминацията, също така скоро ще бъдат доведени до окончателната си фаза, тъй като това са много важни елементи, както беше подчертано. Аз следователно споделям надеждите, изразени от редица евродепутати днес, че Сърбия ще бъде поканена през юни да направи следващата стъпка към евроинтеграцията си. Това ще бъде много положително послание за целия регион. Благодаря, господин председател. Благодаря. Така, много, много въпроси. Имате време да отговорите. Hvala vam puno, dame i gospodo poslanici. Благодаря, дами и господа, уважаеми депутати. Тези въпроси са много по-лесни от онези, на които ще трябва да отговоря в Сръбския парламент, защото ще имаме економически въпроси в дневния ред. Искам да благодаря на всички, които взеха думата до сега. и за вашия жив интерес към положението в Сърбия. Бих искал да благодаря на думите, с които насърчавате и подкрепите всичко това, което ние вършим. Въпросите, които повдигнахте, на някои от тях смятам, че вече отговорих, но може би на някой ще се спра по-подробно. Прилагане. Ние сме договорили плана за прилагане – и той е, набелязва и срока, стъпките, които трябва да се предприемат. Той е от няколко части. Първо, промяна в законодателството, което е от е, съществено значение за изпълнение на е, споразумението и от двете страни. Другият въпрос полицията, съдебната власт, местните избори през есента, функционирането на, на, на, на общностите, докато се проведат изборите. Работните групи ще се, ще имат среща в близките дни и ние очакваме, че въпреки известните трудности, малко по-големи или по-малки, ще, всичко ще бъде изпълнено. По отношение на това, а, наред с плана за прилагане, ние продължаваме разговори в областта на енергетиката и телекомуникациите, за които имаме крайни срокове – и защото това също е въпрос от взаимен интерес. Искаме да инвестираме много усилия. А, а, и сме с желанието да постигнем компромиса. Подхода ни е пределно ясен. Няма да дискутираме в целия диалог а, въпроси на статус, статуса, диалога ще е неутрален. А факта, е, че Сърбия призна независимостта на Косово. Ние вече сме е, дискутираме Косово е, на базата на резолюцията 1211. А това ще рече, че има известна ниво на реформа на реконструкция на някои от съществуващите институции, създаване на нови институции, след като почна прилагането на споразумението. Разбира се, в наш интерес е сърбите в Северно Косово и в, в Северно Косово и въобще в Косово да участват в изпълнението на споразумението. То не може да бъде изцяло изпълнено, ако се изпълнява единствено от Белград. Затова смятаме да водим с тях политически диалог. Аз самият и първият заместник е, министър-председател господин Вучич посети Косово, говори с сърбите в е, Северно Косово, е, като им каза, че ние искаме те да участват в ИТОВА на широка нога в прилагането на споразумението. Както знаят, е, планът за изпълнението изисква реформи в е, е, съдебната власт, в полицията и да бъдат интегрирани в нови институции, които по силата на законодателството до края на годината. Имаме и много краткосрочни задачи, които трябва да приключим до 28 юни. Но процесът няма да може да бъде свърши, изцяло завършен до тогава. Важното е, че всеки, всички трябва да са уверени, че не става дума да си купуваме време, за да е, е, добием този статут на преговарящи. Аз искам да подчертая ролята на госпожа Аштън, да й благодаря за много а, позитивната й роля в диалога. Когато Хилари Клинтон и госпожа Аштън посетиха Белград и президента и аз разговаряхме с тях, имаше после и пресконференция и двете бяха впечатлени от факта, че на пресконференцията казах абсолютно същото, което бях казвала преди това. Защото често политиците от региона казват едно нещо на срещите, а казват нещо друго пред журналистите на пресконференциите. Което всъщност говори, че ние а, имаме а, а, лесна комуникация, казваме нещата в прав текста. А, и тъй като тук се зададаха и най-различни конкретни въпроси, примерно за преустройството на правителството, тези неща ще се решават с времето. Но периода, който лежи пред нас, смятам, че през него Сърбия се нуждае от политическа стабилност, за да може тази реорганизация да стане дали някои ще останат министри или не. Това не го знаем точно още, кои ще бъдат е, имената. Господин Ковачев говори за архивите на бивша Югославия. Не съм толкова е, млад, аз съм на 47 години но не смятам, че съм част от архивите на бивша Югославия, но нямам а, възражение а, да разгледаме този въпрос. Всичко, което не застрашава националните интереси, било на една страна или на един регион, не смятам, че има проблема да се постигне е, договореност по този въпрос. Що се отнася до нашите взаимоотношения с съседите, аз съм напълно съгласен с вас. Ние трябва да сме свързани с тези столици в регионите. Те са географски много близо до нас, но не са така близо от гледна точка на комуникациите. Нямаме авиолинии, пътищата не са много добри, няма ЖП линии и за това този въпрос е така важен. Да се приключи коридор 10, коридор 11, който по посока към Черна гора, връзката с Румъния, Сараево. Нямаме и магистрала. На първото заседание с Таджиш му предложих да се построи магистрала между Прищина и Ниша, а оттам се отива към от една посока към Унгария, друга към България. А, трафика сега е много тежък, пътищата, пътя е лоша. и трябва да кажа, че постигнахме споразумение по много трудни въпроси с Таджич и с госпожа Ашта, но не се съгласихме по въпроса за магистралата, защото ние предложихме тя да се финансира от Европейския съюз е, до сега няма отговор. Но не е, и не е постигнато споразумение с е, госпожа Аштен. Не можем да очакваме пари така от Европейския съюз, но това са инициативи, които аз и моето правителство, нашата коалиция подкрепя изцяло. По отношение на интеграцията на персонала на полицията в други структури. Принципът според мен е много ясен и вече се предвижда а, закона за а, помилвания и амнистия ще бъде прокаран. А, стига да не става дума за престъп... обвинения в престъпления. Така че някой, който е извършил престъпно деяние, да не може да работи в е, полицията. Това е, се отнася и за нас, е, и за отсреща, и за Прищина. Економическите мерки са много важни. Проведахме дебати по тях е, през тези седмици. От една страна трябва да кажем, а от друга страна да, да, да осигурим възможно най-много инвестиции за да се развиваме, защото ако не се развиваме, не можем да вървим напред. Не можем да постигнем много само с спестявания. Можем да правим спестявания по отношение на разходи за ненужна администрация, да намалим а, обаче заплатите и пенсиите би било направо невъзможно. А, средната заплата е 345 евро. А, е, тя се променя от един месец до друг. Пенсията е наполовина на тази сума. При тези условия би било абсолютно трудно да кажем, ами да, ще намалим още малко заплатите и пенсиите. Но ние си даваме сметка, че всички тези мерки трябва да върват в посока към социален ръст 2%, с 2% ръст. Смятаме, че това не е достатъчно. Трябва да го увеличим до 5%, до като изтече нашия мандат, мандата на правителството. Така че да постигнем една видима, едно видимо економическо възстановяване. Какво постигнахме в Брюксел? Това е нещо, което бе подкрепено от цялото правителство и парламента. Болшинствата го подкрепи. И трябва да кажа, че не толкова подкрепиха самото споразумение като такова, ориентацията на Сърбия да върви напред. И в този смисъл националистическите елементи не могат да застрашат нашия път към, на, път към напредък, защото това, което правим е добро за Сърбия, за гражданите на сърбите. Политическа ирония е, че единствената партия в парламента, която е против това е партията на Войстав Костуница, който всъщност победи Милошевич в изборите. Но право е на всяка политическа партия да си има своя политическа програма. Това, което аз искам да призува всички вас, вие си имате парламентарните групи, ние се обръщаме към вас да включите и нашите партии. Ние не сме достатъчно, нямаме достатъчно добре междупартийни връзки а, за да можем да споделяме ценностите си. Моята партия има проблеми с, по въпроса с интеграцията и си в социал групата на социалистите и демократите. някои проблеми с вътрешната политика в страната, защото друга група, която сега не е на властта. Но смятам, че колкото повече партии, социалистите, господин Вучиш е, е от социал, социалистическо-прогресивната партия, други партии, които са на властта, трябва да са част от политическата от политическите организации на ниво Европа в Европейския парламент. от нас отнася до автономията на Войводина. Ние нямаме намерение да я поставиме под риск. Тя си е конституционно залегнала, макар че е държава в държавата. Всеки казва, че сръбската общност в Косово не, не е Република Сръбска, ама тогава ние пък в Сърбия не можем да кажем а, Войводина има компетенциите на държавата. Автономията на Войводина, една автономия вътре в рамките на Сърбия, не срещу Сърбия. Така че ние ще провеждаме една политика на развиване на пълна економика под егидата на Конституцията. А, а, пълна автономия, извинете, под егидата на, конститу... на Конституцията. Трябва да се а, спазват стрикно правилата а, за тези. А, Сърбия не е против участието на Косово в регионални дис събития, но въпросът е само как да се прави това. Ние се съгласихме, ние казахме какво е нашето мнение, но трябва да намерим адекватен начин, който да даде възможност за такова участие на Косово. В този конкретен случай смятам, че трябва да погледнем много сериозно към организиране на такива а, събития. А не в последните пет дни преди, такова регионал, преди такава регионална среща. Трябва да се вземат предварително политически решения. Сърбия няма интереса, например, дали ако сме говорили с Таджи 10 пъти, в последно време. Не би било логично да говорим на други нива с представители на Прищина. Т.е. трябва да видим които, кои форуми са по къде подходящи, дали там да бъде включен или махната дадена точка на дневния ред. Въпроса за регионалната стабилност. Искаме да имаме тесни взаимоотношения. В петък ще посета Румъния. Надяваме се, че проблемите, които съществуват, ще бъдат обсъдени. Влахите в източна Сърбия, Румъния и Сърбия са големи приятели, но последния път Румъния Дори когато Германия ни даде зелената светлина, ние се изправихме след даден ни бе статута на кандидати. Ние трябва да решаваме тези проблеми и да ги, да ги решаваме. Що се отнася до Македония, ще се проведем среща на двете правителства. Имаме тесни взаимоотношения, както и с Черна гора. Надявам се, че тук с Македония ще успеем да настигнем отношенията с Черна гора, дори да ги изпреварим. Защото това е в интереси за нас. По отношение на Турция, нямаме предразсъдъци в взаимоотношенията си с Турция. Турция оказва влияние като голяма страна върху целия регион Имаме взаимоотношения с Турция, но но не искаме региона да бъде оставен под влиянието на други. И преди да отговоря на въпроса за взаимоотношенията ни с Турция и е, Русия, ще кажа, ако вие, ако тя не е, някой друг ще бъде, ще стъпи в региона. Сърби има взаимоотношения с региона от историческа гледна точка и е в интереса на Сърбия да има партньори на Запад. по този въпрос няма съмнение. Ние търсим партньорства и за това сме подписали споразумение с Франция и с Италия по стратегическо партньорство, също с Китай и с Русия. Не трябва да имате дилема пред вас. Руската федерация и Сърбия искат да развиват економически и всякакви други отношения, но не и военни, за да няма никаква заплаха за регионалната стабилност. Точно обратното. Много други а, държави а, в Европа имат още по-тесни взаимоотношения с Русия, отколкото Сърбия. И последно, тъй като споменахте Турция, нека ви кажа, че термина Балкани, някои казват друго. Това е името на планина, която пресича България но с това, това са две турски думи. Балки, кан. Първата значи кръв, а втората мед. И аз мятам, че ние трябва наистина да пием, да изпием чаша мед, а не да пием непрестанно кръв в Балканите. Правителството, откакто дойде на власт, много въпроси се повдигнаха в тази област. Аз обаче се чувствах добре, защото нищо от нас не се очакваше нищо добро. Каквото и да правихме, беше похваля, похвалвано. Тоест ситуацията беше крайно неблагоприятна, защото такива големи бяха очакванията. Едва ли не очаквах от нас повече от това, което Господ би могъл да а, а, стори. И сега нашата задача е наистина трудна, защото трябва да успеем да провеждаме една нова политика в една нова ера. Да позиционираме Европа по един нов начин, защото нашите хора, нашите граждани искат. И аз затова търся вашата любезна помощ, одобрение за започване на преговорите. Това ще бъде едно голямо окоръжаване, голям стимул за по-нататъчният ни път и за цялата ситуация на, в Сърбия и в Балканите. Благодаря ви, добре дошли сте в Сърбия, когато пожелаете и съм сигурен, че няма да забравите посещанието си, защото ние сме много а, гостоприемни хора. Благодаря. You, uh, Благодаря, господин премьер, за отличното изслушение и за добрите новини, които ни дадохте, както и за любезната покана. Благодаря ви и довиждане. Благодаря.